Like Уважаеми колеги, нека да започнем заседанието. Горещо приветствам всички, които успяха да дойдат в Брюксел днес сутринта. Както обикновено, нашето заседание се предава в интернет страницата ни. Искам да ви уведомя, че политическите групи пожелаха промяна в дневния ред и биха желали днес след обяд да се гласува, за да може повече колеги да дойдат в Брюксел. Така че, ако подкрепяте тази идея, ще ви бъда благодарна. В 16.30 ще започне гласуването след съвместното изслужване с Комисията по промишлеността. Така че ще започнем с гласуването днес след обяд, след изслушването, точка 12, 11, прощавайте, и точка 12 в нашия дневен ред относно общо, раз, е, общо приложимите разпоредби на Европейския фонд. Това беше съобщението на председателя, така че можем сега да продължим с трета точка от дневния ред. Яхт Олбрихт е докладчик относно регионалното развитие, Европейския фонд за регионално развитие. Искам да ви напомня, че на заседанието на комисията на 8 май е, решихме, че крайният срок за внасене на изменение – е до 31 май 18.30 часа. Искам да ви информирам също така, че вече има превод писмен на всички езици от 24 май насам. И така, Ян, имате думата да ни запознаете с този доклад. Благодаря. Ще говоря на английски, защото и текстът бе подготвен на английски язик. Знае, че превода вече е готов, писменият превод и се раздава тази сутрин. Така че всички колеги, които искат да подготвят своите изменения, моля ви, имайте предвид това сега. По отношение на предложението и моя доклад – Всъщност тук има списък с е, предложения за изменение относно предложението на комисията. Първо, важно е а, е, самия регламент за Фонда за регионално развитие да отразява така наречения общ регламент – така че основните елементи са в общия регламент, а пък Европейския фонд за регионално развитие развива съответно подробностите по него. По отношение на тематичните цели, това е важно. На второ място, по отношение на тематичните концентрации, това разбира се отново е същото положение. Основните положения са в общия регламент. Става въпрос за програмирането. В общия регламент са а, договорите за партньорство, което има своите последствия за Европейския фонд за регионално развитие. Проблема свързан с финансовия инструмент, който също е залегнал в общия регламент, се разглежда по същия начин. Така че по време на програмния период по настоящем трябва да сме много внимателни и трябва да анализираме всички е, регламенти едновременно, за да може в крайна сметка те да се допълват, а да не създадем противоречие между различните фондове и регламенти. Освен това, важното за Европейския фонд за регионално развитие е, е всичко свързано с фондовете по ОСР, Общата стратегическа рамка. Защото е, знаете, че има взаимна връзка между тях и в крайна сметка е, имат въздействие един върху друг тези фондове и рамката. Е, по-нататък, по отношение на стратегическите средства по стратегическия фонд, мога да кажа същото. Е, Елемента, който е важен също за Европейския фонд за регионално развитие са методите, които се предлагат, а именно а, принципа на интегрираните териториални инвестиции. Що се отнася до съдържанието на моето предложение? Първо, задачите на регионалния фонд – Европейския фонд за регионално развитие, аз разглеждам следните аспекти, а именно включването на предизвикателствата по отношение на демографското развитие. За мен това е важен елемент от задачите, които трябва да изпълнява Европейския фонд за регионално развитие. Що се отнася до трети член, а именно приложното поле. Има елементи в обхвата, които са значими и много противоречиви. Не насочвам вниманието си върху а, съображенията, но както виждате в моя доклад се предлагат някои предложение за изменение в точките от преамбюла по отношение на комуникационната стратегия, Хоризонт 2020, но всичко това има последствия по отношение на следващите стъпки и следващия дял от развитието на регламента. Както показвам във втори член, регионите трябва да разгледат много внимателно демографските предизвикателства и да ги включат в своите задачи за развитие на Европейския фонд за регионално развитие. Сега по отношение на приложното поле обхвата и подкрепата, финансирането, бих искал да се увеличи обхвата на Европейския фонд за регионално развитие, защото това е изключително важно. Може да се разглежда като разводняване на тематичната концентрация, защото нещо, което е по-всеобхватно, в крайна сметка може да доведе до разводняване. Аз не бих искал това да се случи. Бих искал тематичната концентрация действително да даде възможност за по-голяма гъвкавост и в крайна сметка бенефициарите, държавите членки да имат полза от това. Държавите членки трябва да дефинират истинските цели, които биха желали да постигнат, а именно. Предлагам, например, да се решили елемента на продуктивните инвестиции. Комисията иска това да засегне само малките и средни предприятия. А пък аз предлагам да се разшири този аспект и да кажем, че в частност малките и средни предприятия ще бъдат е, в фокуса на вниманието, но да не се изключват и големите предприятия. Защо? В моето предложение ние трябва да насочим вниманието си върху тези участници, които създават нови работни места – така че за мен много по-важен е този аспект, новите работни места, а не това, кой ще ги получи. Ако големите предприятия могат да създадат заетост, тогава те би трябвало да имат възможност да участват в Европейския фонд. Така че за мен важна е целта, а не участниците толкова в самото начинание. Защото ако големите предприятия са готови да създадат заетост, те трябва да имат право да го направят а не само малките и средни предприятия. Но разбира се, те ще бъдат включени. На второ място, противоречив е този аспект, но по отношение на инфраструктурата, културата, спорта и туризма. В предложението на комисията четем, че има социално-образователен аспект, социален аспект, образователен и аспект свързан с а, здравето. Добре да, ама социалното означава именно транспорт, здраве, образование, култура, всичко. А, когато комисията предлага социален, запетая образователен, запетая здравословен или здравен, това означава, че тези три аспекти са различни за а, комисията. И аз мисля, че трябва да добавим към тези предложения на комисията и останалите е, възможности, а именно култура, спорт и туризъм. Искам да ви напомня, че туризм е един от важните елементи на економиката. По, съвсем наскоро имахме заседание по отношение на развитието на туризма в е, НП и разгледахме тези аспекти, така че предложението да се включи култура, спорт и туризъм към предложението на комисията. Освен това, в трети член предлагам елемента за финансови инструмент да бъде добавен от Европейския фонд за регионално развитие, което е в общия регламент. Това са гаранциите, капиталите и така нататък. Всички тези елементи. Има някои елементи, които според мен не са много важни. Например, променям региони и градове на местни регионални власти. Защото отново ние разглеждаме участниците като цяло. Ако кажем региони и градове, тогава а, има а, аспект насочен към общностите, които живеят там. А когато казваме местни власти, насочваме вниманието си именно към участниците в процесите. А, необходимо е по-развитите региони да имат възможност да инвестират в инфраструктурата, транспорт, околна среда, основните услуги и КТ. Предлагам да се заличи аспекта да не се забранява именно на развитите региони да участват в този процес, защото знаем, ние се намираме в криза, не трябва да се възпрепятства това инвестирането в инфраструктурата, в структурата, е, в е, е, околната среда не е насочено срещу тематичните концентрации. Точно обратното, ако е необходимо, обаче да има тематична концентрация за изграждане на инфраструктура, това е недопустимо. Така че не можем да кажем да на тематичната е, концентрация, пък да не инвестираме в инфраструктура. По отношение на четвърти член, тематичната концентрация, това е различен начин за създаване на по-голяма гъвкавост. Моето предложение е, се основава на три елементи – да се променят числата от 80 на 70%, 70% на 40% за трите тематични цели. Втория елемент е да се разшири четвъртата тематична цел, а именно ИКТ. Искам да ви напомня, че имаме четири при, при, приоритета, например териториално сътрудничество. И тук нямаме допълняемостта. Третият елемент е разширяването на необходимия елемент за енергийна ефективност. Освен това, предлагам да се намалят е, съответно цифрата там. Е, по отношение на трети член, е, тютюн. Забравих това. До сега никой не може да ми обясни защо нещо, което е залегнало в общата европейска политика, ние сме против тютюнопушенето. Аз съм съгласен, защо обаче присъства тук в Европейския фонд. Не разбирам защо е включен този компонент. Предлагам да се заличи не заради тютюна сам по себе си, а просто защото според мен тук не му е мястото. Що се отнася до приоритетите за инвестиции, това е едно предложение също, което виждам, че идва и от съвета. Ние запазваме така наречените кутии, но разширяваме съдържанието. Много интересно. Е, много концентрирано е всичко формално, но неформално всичко става много гъвкаво и всеки добавя нещо към инвестиционните приоритети и аз това число. Така че предлагам първо Не искам, между другото, да бъде неясна тематичната концентрация, но искам да има синергия за Хоризонт 2020 трябва да може да се създадат връзки с, 20, с Хоризонт 2020. Елемента за култура и творческа промишленост, за мен всичко това е директно свързано с иновацията днес. Има някои елементи, за културата, организационната култура, което също е много важно. По отношение на участието на предприятията, независимо от техния размер, това е нещо, което казах, ниско въглеродна система, това също е много важно, но тук става въпрос за прехвърляне между тематичната концентрация, тук както е, е, стоят нещата и с заедостта. Или ни интересува дали искаме е, ниско въглеродна економика, това трябва да попадне тогава в концентрациите, тематичните. Транспорта също трябва да бъде включен тук, ако искаме той да бъде ниско въглероден електрическия сектор, разпределителните дружества и така нататък, подобряване на градската среда, инвестиции в водния транспорт и ЖП. Това са елементи, с които според многото заседания, в които участвах, стигам до заключението, че те някакси не са включени в инвестиционните приоритети. След толкова много дискусии предлагам да се залечат показателите от приложението към а, регламента, защото те са насочени към резултатите, и показателите за резултати, а това всичко трябва да залегне в делегираните актови, а не в регламента. Устойчиво развитие – много сложен въпрос. Подкрепям идеите за заделянето на тези 5% от националните е, средства за Европейския фонд, но пък е, би трябвало регионите да се дефинират от е, държавите членки в партньорските споразумения, да се залечат големите градове, да се уточнят показателите, и да се създаде така нареченият пилотна програма за всяка държава, така че да се изгразат необходимите връзки между градовете и а, селските райони и въобще средата, в което те са разположени. Изключително важна е тази мрежа, що се отнася до о, използването на средствата на а, общността. 5% от а, Европейския фонд за регионално развитие. Добре и е да се използва също така и принципа интегрирана териториална инвестиции. Така че предлагам тези инвестиции да бъдат използвани за целите, които се предлагат. Може да се предложат различни методи и има различни нива на делегиране – Първоначално се говореше за делегиране на управлението на градовете, големите, но моето предложение е да се разграничи нивото на делегиране на изпълнение на задачите за големите градове и за така наречените а, градски а, функционални зони. И в обобщение, моето предложение е Общата идея е да се запази тематичната концентрация, но да бъде по-гъвкава за държавите членки, така че те да могат да избират съдържанието, да го дефинират. Запазваме концентрацията, но не заделяме всичко в отделни кръгове, а даваме свобода за гъвкавост, защото в противен случай тази възможност е много ограничена, а пък в криза трябва да имаме система, която да може бързо да се адаптира, да бъде гъвкава. По същия начин стоят нещата и за препрограмирането, което не е залегнало в Европейския фонд за регионално развитие, но ние трябва да имаме възможност бързо да препрограмираме промените. Госпожо председател, това е всичко на този етап. Благодаря. Uh, thank you, Ian, uh, very much. Благодаря много. Уважаеми колеги, имаме доста наситена програма за днес. За това бих искала да спазваме правилото да заявявате в началото на дебата желанието си за изказване. За това ви моля да направите заявка по доклада на Ян сега, за да предвидим времето за изказвания. Има двама докладчици в сянка. Има ли други, освен тях, които искат да се изкажат? Корнелия. С това закривам списъка. Петър Зиман е So. Okay. the list is closed. In a second I will announce how much minute you have, but... След малко ще кажа с колко време ще разполагате за изказвания, но докладчиците в сянка ги моля да не правят общи изказвания, да се фокусират върху конкретните изменения в доклада. Започваме с Керстен. Благодаря, госпожо председател. Действително, времето днес е доста недостатъчно. Ние проведохме заседание на докладчиците в Сянка. Останаха някои важни въпроси за разискване. Има някои е, елементи, които са особено важни за социалистите и демократите. Някои от тези въпроси бяха засегнати вече от докладчика. Това са въпроси, които са тясно свързвани. Инфраструктурата е особено важна сфера. Винаги сме заявявали, че по-богатите региони трябва да и разполагат с определена гъвкавост. Този аспект беше засегнат. Необходимо е да има подкрепа и за по-големите дружества. Мислим, че условията прямо тях са твърде строги. Тези големи компании е важно да участват, ако искаме да гарантираме истинска конкурентоспособност. Друг въпрос, който беше поставен, се отнася до тематичните концентрации. Тук позициите ни в голяма степен съвпадат. Читаме, че 80% лимит за по-богатите райони е твърде едностранчиво решение. Необходимо е да има повече гъвкавост и необходимо да работим повече в тази посока. Нещо, което винаги сме заявявали е да се определят приоритетите за инвестиции, бизнеса ще знае кои са основните сфери. Тук беше поставени въпроса за демографските предизвикателства, въпросите за туризма, за културата бяха също засегнати. Фокусирането върху три основни цели, по мое мнение, е много важно, но не бива да забравяме и това, което се посочва в член 2. Имаме една четвърта цел, която е важна като тематичен приоритет и ние ще я подкрепим. Относно развитието на градските зони, тук също има доста съвпадение на мнението относно приоритетите ни. Е, считаме, че този процес може да се подобри. Освен това, беше поставен въпроса и за финансирането на петролопровори от Фонда за регионално развитие. Ние сме скептично настроени и бихме се противопоставили на такова решение. Отново искам да наблегна за нуждата от повече гъвкавост мисля, че подходът ни е много положителен и ще се стигне до много добър регламент в крайна сметка. Следващият оратор. Благодаря, госпожа Дали. Искам да благодаря на господин Обрихт за неговата работа, за това, че ми беше ангажирал като докладчица в сянка. Той настоява да се включи културното измерение в различните приоритети за инвестиции. Освен това, да се обмисли въпроса за устойчивото развитие на градските райони. Но що се отнася до екологията и пакета енергетика климат, които са залегнали в стратегия 2020. Изглежда, че вие поставяте под въпрос директивата за схемата за търговия с емисии. Мисля, че това засяга инициативите на Европейския съюз да се намалят с 20% парниковите газове също 20% да се подобри използването на възобновяеми енергии и с 20% да се подобри енергийната ефективност. Процента за преходните региони, за по-развитите райони се надяваме да има успех. Господин той обаче не се ангажира с а, тези цели, което а, означава, че ще бъдат а, а, засегнати а, хиляди работни места а, на местно ниво. Доста а, Интересно е предложението, свързано с това да бъдат включени и големите предприятия, като се има предвид, че за сега малките предприятия имат доста ограничен достъп до структурни фондове и те не разполагат с достатъчно средства, за да се развиват. Те са всъщност двигателя на економиката за това тяхното финансиране чрез използването на фондовете ще им позволи те да се развиват, да създават работни места. Има ясен принцип на парламента, а, залегнал е в а, акта за малките предприятия, а, а именно да се мисли първо за най-малките предприятия. Нашата а, комисия трябва да насърчи подобен подход в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Председателката, благодаря. Разполагаме с по две минути за останалите трима оратори. Първо Корнелия. Благодаря много. Има доста въпроси, по които имаме съгласие. Съгласни сме, че може да се предостави подкрепа и за големите предприятия. Това е въпрос, който не бива да изключваме. Освен това, подкрепяме включването на културата, спорта и туризма. Считаме, че енергийната ефективност е важен въпрос и трябва да бъде запазен. Имаме известни различия, що се отнася до тематичните цели. Говорим вече многократно за процентите. Ако имаме тематични цели, това означава, че трябва да ги използваме. Няма причина защо една тематична цел трябва да бъде пренебрегвана в полза на друга такава цел, свързана с стратегията 2020. Затова трябва внимателно да обмислям всички тези стъпки. За петролопроводите и за тютюнопроизводството. Тук ние имаме различия с а, докладчика. Има доста области, обаче по които има голямо сходство на мненията ни. Петър Зимен за две минути. Благодаря. Благодаря на докладчикът също. Много ни беше интересно. Искам да повдигна два момента конкретни. Много е, се радвам, че се споменаха функционалните градски зони, че се говори за устойчиво градско развитие. Считам, че тук могат да се включат различни градове, различни области и можем да отидем и малко по-далеч. Говорим за различни модели на регионално развитие, различни видове развитие, търсиме повече гъвкавост, търсиме правилния подход към съответните инструменти. Затова, може би, е, можем да търсим не само функционални градски зони, но и други зони, примерно туристически зони, които могат да не са градски, но могат да имат сходни функционални характеристики в друг контекст. Така че, може би, можем да разширим това понятие. И това би било много удачно. Второ, цифрата 5% за интегрирани териториални инвестиции. може би не следва да се фиксира тази е, цифра на национално ниво, да се работи през оперативните програми. Също можем да мислим ако съответните градове или региони имат необходимата структура на лице за извършване на подобни проекти, можем да а, мислим и за управлението на средствата за съответните инициативи, именно кой да бъде отговорен за това. Мисля, че това са моменти, които могат да бъдат дискутирани и малко повече господин Мисън. Аз съвсем накратко ще се изкажа в подкрепа на докладчика. Примерно ще говоря за Швеция, северните зони. Много е добра, много е добра идеята да се включи и култура, и спорт, и туризъм. Защото за някои региони реално това е основната индустрия, която създава нови работни места и я подкрепя много. Второ, инфраструктурата. Много трудно е да се дискутира тази тема, защото е свързана с страшно много пари. По дефиниция има много региони, които не са богати, а са гъсто населени. И тогава инфраструктурата е от стратегическо значение. Примерно широколентов интернет. Е, за такива мощности инфраструктурни трябва да има финансова подкрепа. Така че подкрепям идеята и за спорта, и туризма, и за инфраструктурата. Председателката, благодаря. Николас Мартин от името на комисията. Три минути, ако можете. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека да кажа, че някои от елементите от предложенията на докладчика са в е, посоката сходна с намеренията на комисията, особено идеите или въпросите свързани с градската среда. Необходимо е, разбира се, да се доизяснят някои неща, да се разширят възможностите. Ние предпочитаме да ги наричаме градски зони, а не функционални градски зони, защото се изготвя платформа за градско развитие и потенциално там може да се правят инвестиции за устойчиво развитие на градските зони проблемите, свързани с предложението на комисията и вашите предложения, са първо разширяването на приложното поле. Защото да се включат и големите предприятия без никакви ограничения не съответства на данните, които според комисията показват ясно, че най-добре се разходват европейските е, фондове в подкрепени предприятия когато се открива възможността да се правят инвестиции за големи предприятия без ограничения, това не е в е, съответствие с данните. Могат да се правят такива възможности, примерно за инвестиции в научни изследвания. После, голяма а, част от по-развитите региони всъщност вече имат съответната инфраструктура. В а, проекта се дава възможност да се изгражда а, инфраструктура на по, в по-малък мащаб и мисля, че този баланс трябва да се запомни. А да има изрично изключение за тютюна, Просто имаме за цел да направим така, че да няма нарочни инвестиции в производството на тютюн. Това е в съответствие с европейските политики. Споменаването на културата, туризма и спорта по мнението на комисията не е необходимо. Това са елементи, които се покриват от е, понятието местен потенциал в член 3 и смятам, че не подаваме правилния сигнал, ако обозначаваме изрично тези елементи в предложението. Това са области е, на инвестиции, които имат отношение и са важни относно е, териториалното развитие, но не следва да се фокусираме е, в развитието на тези зони с цел да се развива конкурентоспособността на Европа. Схемата за търговия с емисии също смятам, че не трябва да се върви в посока, която ще я подкопава. И е, само два коментара за тематичните концентрации. Е, комисията тук е, всъщност е, счита, че се получава едно тройно размиване на темите. Е, намалява се процента, е, увеличават се тематичните концентрации и е, се поставя въпрос пред устойчивото градска мобилност. Така че в три пункта се размива предложението и това не върви в, посок, в наша, посока на нашето схващане, че трябва да се концентрира финансирането, за да бъде то по-ефективно. По отношение на инвестиционните приоритети, нека да не забравяме, че това са цели, това са е, разбитите функциона... тематични цели по области за покриването на специални е, цели. Не следва да се разширяват тези цели така, че да губиме основно концентрацията. Благодаря, Николас. Още две или три минути, ако сте съгласен. А, просто кажете с какво сте съгласен. Това искам да кажа. Докладчикът Олбрихт. В социалните науки е, така наречената съществува така наречената структурна философия, която разглежда повърхностната и дълбоката структура. Така че в дълбоката структура имаме съгласие, по повърхността се разминаваме. Много благодаря на изказалите се за толкова конструктивните бележки. Тук се очертаха и разликите между нас и комисията, защото е, реакцията на колегите ми е, за културата, спорта и туризма е, беше именно, че това са, това са елементи от економиката, а не само елементи свързани с стандарта на живот. Имаме и въпроси за това как ще се формулират някои аспекти от Фонда за регионално развитие. Много, много изненадващо е, че страните членки, които традиционно са против е, сближаването, те е, подкрепят моето предложение. Много, много изненадващо е това. Затова и са много интересни идеите, които имаме. Две общи бележки, ако ми позволите. Общата насока на моя доклад е да не решаваме подробностите в Брюксел, да формулираме цели, които да се постигат и след това да искаме от страните членки, от крайните бенефициенти да решат как да ги постигнат те самите следва да определят как е, предпочитат да постигнат целите, които ние сме формулирали. Не бива да разписваме всичко в детайли, защото по този начин а, е, цел... канализираме средствата в основни а, е, насоки и според мен трябва да се даде повече гъвкавост на страните членки. Аз наричам това гъвкавост, представителя на комисията го нарича разводняване. Разликата е в е, погледа, в е, мирогледа. Нека да имаме достатъчно стрикни условия, нека да има много строг контрол, но не е нужно всичко да се решава от самото начало. Нека страните членки да решат как е, искат да постигнат целите. Въпросът е е, искаме ли да има повече работа или искаме да кажем кой може да ги създава тези работни места. В една страна това може да са малките и средни предприятия, в друга страна това може да е една голяма фирма, която ще създаде хиляда работни места. Не, не, не може да се очаква само малките и средни предприятия да създават работни места. Ние сега говорим за растеж за работни места. Не е нужно да формулираме кой ще ги създава. Съгласна съм до известна степен с зелените. А, ние не се разминаваме в идеята как, какъв ще е метода. на проблема е, Тоест, проблема ще са, схемата за търговия с емисии ще го обсъдим. Няма да поставяме сега въпроса какво наричаме ние подробности. Няма да влизаме в подробности с е, дискусията за тютюна. Не виждам какъв е проблема. В края на кращата ние сме съгласни с това, че не следва да има инвестиции, но защо трябва изрично да се обозначава фонда за регионално развитие? Това е което не разбираме. Нямам нищо против тази политика. Нищо, нека да дискутираме това и е по-нататък. Във всички случаи смятам, че като начало се намираме в добра позиция, защото ако се съгласяваме всичко от самото начало, какво ще преговаряме? Добре е, че има разлики, ние ще е, направим изяснение какво искаме да кажем с отделните компоненти и ще стигнем до съгласие. Е, същото е както и с инфраструктурата. Примерно по-развитите региони могат да имат инфраструктура, която да е абсолютно нова и иновативна. Не всяка инфраструктура е такава, но може да се случи да се създаде и такава инфраструктура. Защо да не дадем възможност на страните членки да решават? Е, а не да затваряме нещата от самото начало. Идеята ни е да бъдем по-открити, по-гъвкави, но и да бъдем по стритни при е, постигане на целите, формулирани на ниво на Европейския съюз. Председателката, благодаря. С това приключваме дебата за Европейския фонд за регионално развитие. Разбира се, въпросът сигурно ще възникне отново, когато дискутираме общият регламент. Сега искам да приканя двамата докладчици за общия регламент, ако искат да започна, защото господин Целър още не е тук. Представям си, че искате да измените и а, да представите измененията, които още не се съдържат в проекта доклада, но каквото решите, т.е. сега отиваме на точка 12. Благодаря, поздравявам ви за скоростта. Ако стигате в, първата, в първия час, работен до 12-та точка. Това е едно чудо. Може би заради духа на последните дни виждаме това развитие сега, но по същество. Действително, а, ние се движим по график. Постепенно водим дебатите по работния документ и ключовите му аспекти. Да, вече можем да говорим по отношение на първите изменения. Много се радвам, че през последните седмици имахме възможност в Страсбург да разговаряме с е, докладчиците в Сянка, които бяха там, за да разгледаме текстовете по измененията. Мисля, че ще бъде много положително, ако можем да уточним всички аспекти защото в крайна сметка е, не е полезно, ако имаме хиляда изменения. Необходимо е да обобщим предложенията. Както казах, вървим стъпка по стъпка в правилната посока. Опитваме се в началото на юли да стигнем до гласуване в пленарна зала. Това е много важно. Защо? Както и Олбрих току-що каза, по този начин се създава рамката за дебата, отчитат се основните позиции на Европейския парламент в общия дебат. Защото Действително само в пленарна зала можем да стигнем до съгласие с силата на нашия вод и да проведем съответния дебат с комисията и съвета. Много е важно, защото има тенденция в съвета, а по-късно ще разговаряме с комисаря по тези въпроси и министъра по европейските въпроси от Дания относно техните позиции. Ние не искаме да стигнем до положение, което имаме а, съгласие по някои аспекти в съвета, така че в крайна сметка, ако пожелаем да не можем да отворим темата за съвместно взимане на решение. Много ви моля, колеги, обърнете внимание на нашите изменения преди да предлагате своите изменения, да не се дублират някои аспекти. Това е много важно. Ние, разбира се, много внимателно ще разгледаме всички предложения за изменения, но нали разбирате, има изключително голям брой изменения, много колеги много бързо реагират, но това няма да бъде полезно за общата работа на второ място. Госпожо председател, нека сега заедно с Констанце да се срещнем, да започнем да работим по отношение на процедурата обща стратегическа рамка. Вече имаме предложен текст, разписан по членове, така че можем да внасяме изменения. Много е важно да разберем че в крайна сметка е необходимо да стигнем до един правен текст, с помощта на който да можем да разберем как съответните членове разпоредби ще бъдат приложени на практика. Това е изключително важно, за да можем нашата политика да разработим така, че тя да бъде осезаема и да може да бъде оповестена. Много е важно, когато говорим за инвестиции ръст, заетост, да постигнем подобна яснота. Имаме много процедури, които съществуват, но е необходимо да изградим още по-голяма синергия между тях. Разбирам, че прилагането на измененията по отношение на общата стратегическа рамка е важен процес, затова решаваме да имаме още една седмица, която да ви предоставим, да се запознаете с е, предложението, за да можем да ние да заседаваме също с а, е, е, докладчиците в сянка, но и всички вие, които проявявате желание, сте добре дошли да участвате в нашите дискусии, за да стигнем до едно предложение за изменение, ако решим, че това е необходимо. Надявам се, че вие, госпожо председател, можете да подкрепите подобен подход. Сега, разбира се, в различните глави ние отново се връщаме към хоризонталните принципи и предизвикателствата – в крайна сметка трябва да има синергии за координиране по отношение на Хоризонт 2020. общество основано на познание и професионализъм. Това е основното за нас. Важна е инфраструктурата и новите инструменти. Инструменти ЕПА между тях – и е, това са различните партньорства за, е, споразумения за партньорства и другите инструменти, с които разполагаме, така че в крайна сметка да постигнем възможно най-добрата координация в нашата дейност. И сега ще приключа с следното. С Констанца ние внимателно анализирахме възможността за изменения, които да уточнят различни аспекти от разпоредбите, а не да внесем нови предложения, така че да отчетем и вашето становище, за да може в крайна сметка текста да бъде ясен. И всичко това да се има предвид – последствие, когато се дискутират всички предложения за изменение с цел постигане на компромис. За момента това е, е което мога да ви кажа. Констанца, вие имате думата. Ако разбира се, председателя е съгласен. Да, госп... председател е съгласен, така че е, сега думата има госпожа Анжела Крел. Нямам какво толкова много да добавя към казаното вече. Важното е да насочим вниманието си към политиките и нашето поведение като парламент. Много важно е кодекса на за поведение да бъде ясно разписан, да има а, управление на различни нива. Техническите аспекти от измененията също са изключително важни по отношение на общата стратегическа рамка, говорихме с колегите от секретарията, много усилия вложиха те, така че искам да им благодаря за много, многото часове работа вложени в текста, така че сега наистина той да бъде преработен, коригиран. Виждаме промените, които са заложени От правната служба ще получим и електронно съобщение утре. Надявам се, че по този начин ще бъде всичко ясно дали наистина а, нормите са подходящо редактирани. Един важен въпрос. Предишната четвърта глава е изведена от текста, защото не виждаме до допълнителни ползи, които може да допринесе по отношение на тематичните концентрации. За това, е, приоритети, извинете, за това решихме да я изведем. Важно е останалите четири аспекта от общата стратегическа рамка да бъдат разработени. Те са основни и много значими. Как ще продължим работата по отношение предложенията за изменения? Аз ще добавя към казаното от господин Ламбер Ван Нистерой. В е, комисията имаме изключително е, много сериозно разработена мрежа за връзка и с държавите членки и представители. Така че, от гледна точка на докладчиците, мога да ви призова да разгледате вече направените предложения от съвета и да обсъдите всички аспекти, така че в крайна сметка да можем е, да постигнем до принципно решение какви са вашите предложения. Аз пък ще ви запозная с моите, за да имаме възможност също така и да водим преговорите много ясно. Изключително важно е да осъзнаем, че трябва да имаме успех в преговорите, да имаме възможност за маневриране, за да постигнем крайния компромис. Вече бе казано от господин Нистерой. Разполагаме с времето до месец юни, за да можем наистина да използваме историческо предоставената ни възможност да въведем промени в регионалната политика и ние трябва да направим максималното, за да реализираме това. Когато работим именно по а, общата стратегическа рамка, ние работим в едни изключително нови територии в този аспект, така че разглеждаме и нови инициативи. Много е важна нашата законодателна област, е, работа в тази област. Трябва да се гордеем от предоставената ни възможност, за да се справим успешно. Благодаря. Пред, председателката, двама докладчици в сянка имат думата сега. Uh, благодаря. Дискусията ни беше много добра в Страсбург. Бяха изяснени много от въпросите, които бяха предложени от моите колеги. Но понякога е добре да знаем какво става от другата страна. Би било интересно, ако някой има връзки с министерства или правителства, да каже каква е ситуацията, какво е състоянието с така наречените а, кутии, дали те се занимават с нещо, което ние не разглеждаме тук. А, например, приложение второ. Председателството, държавите членки наблягат именно на него, въпреки че комисията не поставя такъв акцент върху него. Това, за което говорим тук, не бяха засегнати. Може би има различни приоритети. Би било добре да бъдат добавени. Някои наблягат повече на финансовите аспекти, други на тематичните аспекти. Но нещата трябва да се разглеждат в тяхната цялост, ако искаме да имаме един добър законодателен акт. Има нещо, което искам да подчертая. Аз нямам данните към 1 май. Скоро ще ги предоставя за обичайната таблица, която се попълва. Но не зная дали по социалния фонд, кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие са започнали отпускането на средствата. Един от въпросите, който още не е засегнато, който ще се разисква в комисията по бюджета, са непокритите поети ангажименти. Предлагам да разполагаме с а, възможност а, да обсъдим, защото сумите са огромни. Аз... But if we look very carefully in existing regulation 1083, we all know it's a law of N plus. Знаем N плюс 1, N плюс 3. Има бюджетен проблем за структурните фондове. В някои страни имаше такъв проблем с използването на тези а, две опции. Комисията отпуска само част от средствата. В някои случаи има финансов недостиг. Напълно съм съгласен, че общата стратегическа а, рамка трябва да бъде разглеждана като а, анекс. Ще подкрепя идеята за анекс. Зная, че има някои, които са против. И на второ място, не зная какъв ще е резултата от доклада но документа на комисията изглежда, че това е нещо, което не можем да променим, така че то ще остане. Въпросът е доколко добри ще бъдат проектите, които ще бъдат предоставени, но никой не може предварително да заделя средствата и това трябва да е ясно. Ако някой има надежди, че тези средства могат да бъдат конкретно а, заделени, а, както беше с Кохезионния фонд, а, няма да е така. Достъпът ще бъде гарантиран само на тези, които представят качествени а, проекти. Съгласна съм с Констанца, че има много лобита, които са много настойчиви но доколкото ми е известно, няма такова конкретно заделяне на, на средства. Добре е тези а, проекти да бъдат а, разпределени във всички 27 държави членки, но истината е, че средствата не са достатъчни. Въпроса за ДДС е много сложен. Ситуацията към момента, така и предложението, което се прави от докладчиците. Има три възможности да се запази сегашното положение с ДДС, да се приеме предложението на комисията по член 55 алинея 3 С или да подкрепим предложението на нашите докладчици. Аз бих подкрепил предложението на комисията, защото може да се осигурят по този начин повече средства за бенефициентите структурните кохезионни фондове да могат да се използват рационално. Затова бих помолил да подкрепите докладчиците по този толкова важен финансов въпрос. Олджи Фласа, искате ли да се изкажете също? Благодаря, госпожа председател. С ваше позволение, нека да се спре на някои от аспектите, по които трябва да се вземе окончателно становище. Става дума за резерва за изпълнение. Той не осигурява нужните стимули за подобряване на ефективността. Трябва да се създава на национално ниво и да се използва за програми по ефикасен начин. На следващото място въпроса за ДДС, както спомена и Иво. Включването на въпроса за ДДС, ДДС в общия документ би било нещо подходящо. Също М плюс плюс Хикса. Мисля, че не трябва да сме толкова а, строги в дефинициите. Трябва да има известна гъвкавост, а, предоставена на национално ниво. Освен това, горната граница за Европейския социален фонд има два варианта тук. Или да се фиксира едно общо ниво за всички видове региони, или да се намалят процентите за различните видове региони. Това би могло да се обсъди на национално ниво, когато се преговаря по споразуменията за партньорство. Считам, че в всички цели, по всички фондове следва да хармонизираме максимално съфинансиране 85%. И на последно място за връзката между Кохезионния фонд и други програми, като Хоризонт 2020. Съгласен съм с начина по който се водят дискусиите. Председателката, има ли други желащи да се изкажат, за да приключим с приемането на заявки. Първо Корнелия. Благодаря. Що, да, искам да се спре на предварителните условия. Един от вариантите е да да се освободим от тях, защото аз лично не съм удовлетворена от сегашното положение. Не виждам каква е допълнителната полза от всичко това. Имаме проблем с системата на санкциониране и тя не е в съответствие с кохезионната политика, особено що се отнася до предварителните условия, които се поставят. Друг въпрос, който беше поставен, се отнася до кодекса за поведение. Това е важен въпрос. Дали да използваме делегирани актове или не. Трябва да вземем решение по този въпрос. За мен би било интересно да чуя позициите и на останалите. Имаме обща стратегическа рамка – която, по мое мнение, към момента е добра. Имаме някои проблеми с акредитацията. Много от заангажираните лица ни казаха, че са обезпокоени от положението в тази област. Ако имаме а, срок за октомври или ноември, Това създава много сложна ситуация относно изпълнението на проектите. Според мен трябва да се направи нещо. Имаме също безпокойства, свързани с видовите финансови инструменти. Бих искал да видя по-тематичен подход. Тези инструменти могат да са добри, но трябва да се отчитат и рисковете. Благодаря, Петър Зиме. Благодаря. Две кратки е, бележки. Първо, управлението на много нива. Това е нещо, което приветстваме. Но трябва да се помисли как в тези партньорски споразумения да се включат и регионалните власти, регионалните партньорства. Също да видим как ще действа този механизъм. Не е, е въпрос да оставим тези неща само на ръководството на комисията. Трябва да бъдат залегнали, да се предвидят минимални критерии, минимални механизми за управление. Второ, упростяването на разпоредбите. Нееднократно се повдига този въпрос, е, особено в дискусиите с специалисти на регионално и местно ниво. А тук, като погледнете предложението и ако видите доколко са ангажирани местните и регионалните власти, всъщност е, почваме да се безпокоим, че няма да има опростяване, а по-скоро засилване на бюрокрацията. Може би трябва да има известен елемент на контрол и адаптации в това отношение. Комисията иска ли да коментира? Да, благодаря, госпожо председател. Комисар Хан ще говори съвсем скоро пред вашата комисията, пред вашата комисия и той ще има възможност да говори за общата стратегическа рамка и аз не искам да се изказвам преди него. Проекто документа и съответното приложение се появи съвсем наскоро и не сме имали време да го, да го обсъдим. Така че ако мога да направя само няколко бележки по отношение на общата стратегическа рамка. Първо, Документът е свързан с някои предложения за изменение на текста за общата стратегическа рамка, включително изменение на дефиницията й. Което ме кара да коментирам следното, а, именно, че може би има някакво недоразумение за това за какво служи общата стратегическа рамка. Говори се за координиране и балансиране на инвестиционните приоритети. И това изглежда се свързва с предложение за отпадане на ключови дейности, предложени от комисията. Първо, инвестиционните приоритети са свързани с кохезионната политика, докато общата стратегическа рамка покрива общо пете фонда, така че не може да се говори за приоритети само. Второ, Инвестиционните приоритети са неразделна част от тематичните цели, т.е. разбивка на тези цели. И от страна на комисията ние считаме, че една от основните роли на общата стратегическа рамка е да даде насоки как петте фонда да допринасят за тематичните цели в рамките на различните финансиращи инструменти. И именно в такъв смисъл се формулират ключовите дейности, за да може да се работи съвсем конкретно, да се покаже как конкретно различните фондове могат да подкрепят различни видове инвестиции в рамките на една обща цел. И ако мога да се изкажа, госпожо председател, по отношение на измененията за самият регламент, е, общия регламент – сутринта не се спомена това, но в края на кращата комисията е, смята един момент за много важен. Това е заличаването на член 12, свързан с изпълнението на общата рамка. В е, предложението се съдържа предложение за заличаване на член 18 за резерва за изпълнение и член 20. А, като че ли тези две неща се свързват. И затова моля докладчика да огледа този въпрос още веднъж. А, рамката за изпълнение в предложението е отправната точка. Тя е ключовия механизъм, за да се постигне това изместване на вниманието към резултатите. А резерва за изпълнение е един от елементите, който проистича от изпъл... Е, изпълняването на рамката за изпълнение но там има и други компоненти. Е, примерно, възможността в един момент да се прекратят е, плащания или да се замразят или да се направят корекции при приключване. Така че е, рамката за изпълнение е ключовия момент за предвиждане на целия процес на изготвяне на програмата, изграждането и използването и изпълняването и с цел да се сложи акцент върху резултата. Така че ако това отпадне, ние ще изгубим основната възможност да постигнем целта. Председателя, мисля, че може би докладчикът иска да направи едни последни коментари. Благодаря, благодаря за дебата. Основният момент тук е, че Нашия подход се споделя от всички изказали се, включително за общата стратегическа рамка и е, конкретната процедура гъвкава, която предлагаме посредством измененията. Защото е много важно не само да формулираме ясен график, но и да бъдем едини по някои от основните е, моменти. Много се радвам, че колегите тук вече започват да мислят за преговорите, за това как можем да постигнем най-добър резултат. Господин Власа коментира. Нека да сложим нещата на масата, нашите предложения, като отправна точка, защото те отразяват нашите принципи и нашите гледища. И тогава, когато имаме мандат, ще можем да оформим целия пакет. Аз съм лично положително настроен, оптимистичен за това какво можем да постигнем. Действително ще има моменти, в които ще трябва да бъдат изяснени и действително все още се съдържа много важна връзка с финансовият регламент. Надявам се, че ще стигнем до споразумение има определени неща, които трябва да приемем, за да решим как да подхождаме с информацията, която идва от страните членки, свързана с новите финансови инструменти и така нататък. Така. Това са основни изграждащи елементи на нашия нов подход. Не мога да кажа, че сме е, променили твърде много процента, но това със сигурност ще бъде елемент от дискусията и за в бъдеще. За резерва за изпълнение. Съжалявам, но ако не го искаме, няма защо да обсъждаме как да го прилагаме. Това е. Съжалявам. Трябва да има по-добро планиране в страните членки за инвестициите – в подкрепа на основните тематични концентрации. Така че не става нова за дефиле на хубавици и сега можеше, сега не, защото е криза. Не, ние просто не искаме това да се случва. Просто искаме да отпадне. И освен това, съвсем конкретно се придържаме към конкретните конкретното положение. Ще чуем какво имате да кажете. Господин председател, може би може да дадете думата и на докладчика в, на Костанца, която е съдокладчик. Това е госпожа Крел. Благодаря. Още няколко коментара. Някои от нещата, които предложиха колегите, са отразени вече в нашите изменения, резерва за изпълнение и съответните условия. Това са неща, които сме приели като предложения от колегите. Акредитирането бе споменато също Е, правим връзката с регламента за бюджета. Така че трябва да имаме предложения само за тези области, в които можем да окажем своето влияние. Както казах, има моменти, които са свързани с финансовият регламент. За това трябва да видим какво се случва. Дали ще имаме марш за маневри, дали ще можем да направим промени или не. Ако има предложения за опростяване, е, това сме го обсъждали вече нееднократно и Призоваваме колегите, ако смятате, че има какво да предложите, моля, направете го. Много е сложно, обаче темата не е толкова лесно да се прави опростяване, защото има много различни аспекти. Когато се променят нещата в една област, те ще имат своите последици в други. За това трябва много внимателно да обмисляме какви са последиците. Но ако имате предложения за изменение за, в посока на упростяване, сте добре дошли. Е, и такива предложения очакваме и от комисията, и от съвета, разбира се. Искам да коментирам и думите на комисията. Не считаме, че има конкретна връзка с е, разпоредбите на общия регламент. Приемаме коментарите на комисията, разумни са. В момента сме в процес на много интензивни консултации с тях. Определено считаме, че има какво да се подобри. И естествено подхода, който слага акцент върху резултатите, ще е много полезен. Тоест да не търсиме само е, някакви крайни цифри, а по-конкретни резултати. Мисля, че така, както са формулирани нещата в момента, дават възможност именно да се постига този ефект, но естествено има моменти, които не са доуточнени и които трябва да обсъдим с комисията. Реално процесът на преговори и обсъждания с комисията едва започва. Очаквам предложения от колегите. И смятам, че е, ще работим и по бъдещата политика за сближаване и ще постигнем резултати, които са най-добри за всички и максимални пригодени за бъдещето. И един последен коментар. Споменаха се е, партньорските споразумения. Ние искаме споразуменията да бъдат задължаващи, което се различава от позицията на съвета трябва да направим така, че местните и регионалните власти да бъдат максимално ангажирани в този е, тип партньорски споразумения. Мисля, че трябва да правим ясно разграничение. Председателката. Ние вече почваме да отнемаме време на Йоахим Целер, но ето 10, минути, 10 секунди ви давам. Госпожа Ернст. Само бърз въпрос за акредитирането и въпроса с отчитането, счетоводните аспекти. Ако Комисията по регионално развитие не коментира тези теми, не знам дали такова послание трябва да изпращаме. Мисля, че е много важно. Това е изключително важен въпрос. И аз лично се притеснявам е, от това, че не правим нищо. Смятам, че не сме много разумни. Äh, да, Опасявам се наистина жалко, че така стоят нещата, но и разполагаме с финансовия регламент и вече има споразумение. Мнозинството гласуваха за по този въпрос. 57 член е противоречив и парламентът е, настояваше е, по отношение на центровете за акредитиране но в крайна сметка това бе решението, около което се обединихме в парламента и сега е малко късно в нашата комисия по регионално развитие да се опитваме да променяме това положение. вече съществува в а, а, разпоредбите 57 член на регламент, финансовия регламент. Има текст за центровете за акредитиране. Трябва да се придържаме към вече взетите решения. Ако не искахме а, да решим нещата по този начин, трябваше много по-рано да помислим. А сега вече трябва да видим какви ще са последствията от тук нататък и възможно е да намерим компромис от тук нататък, но мисля, че това ще бъде много трудно. Председателката. Ако е възможно, не след гласуването можем да продължим обсъждането по регламента общо приложими разпоредби. Сега, ясно искам да повторя – Колеги, 7 юни е крайния срок по общия регламент. 31 май до обяд е срока не, извинете, поправя се председателката. До 18.30 е срока на 31 май за внасяне на предложенията. Не разполагаме с е, е, много време. Ще използваме специални процедури, както знаете, необичайните, както вече секретарията ни предложи и а, съвсем наскоро инструкциите ще ви бъдат раздадени, но ако искате да направите предложенията за общата стратегическа рамка, много ви моля, свържете се с секретарията, ако не знаете как точно да подходите. И сега ще дадем думата на господин Зелер за доклада. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за начина по който реорганизирахте изпълнението на днешния дневен ред. Сега европейските групи за териториално сътрудничество ще е, разгледаме, а пък ще бъде кратък в своето встъпително слово. Ние говорихме за вече три пъти по отношение на проекта за изменение – Имахме и изслушване по регламента с е, Комитета на регионите по тази тема. Редица региони планират е, ново сътрудничество и създаването на нови групи за е, териториално сътрудничество. Така че на регионално ниво тези групи за сътрудничество ще бъдат е, изглежда развити, ще има възможност за групи за териториално сътрудничество на а, общностно ниво. Сега, по отношение регламента, който дискутираме, мога да кажа, че има конкретни предимства. 2006 година съществува идеята за тези европейски групи, а сега се разширява обхвата им. Това е положително от гледна точка на регионите. Имайки предвид е, новия регламент, както вече казах, разширява се обхвата на европейските групи за териториално сътрудничество, така че публичните дружества могат да бъдат включвани в работата на европейските групи за териториално сътрудничество на двустранна основа, например между една държава членка и трета държава. Може да съществува сътрудничество, когато се създаде такава Европейска група за териториално сътрудничество. Това е важно за регионалната политика, за структурните фондове и политики. Това е важно и за браншовите политики по отношение на иновациите, по отношение на Европа 2020 могат да бъдат предвидени много нови а, процеси за сътрудничество. Това е ново законодателство, което дава възможност да се лансират подобни инициативи. Освен това, бихме искали подхода да бъде по-целенасочен по отношение разрешението за създаване на подобни европейски групи, да се намали бюрокрацията, така че в бъдеще е, да има възможност за създаване на групи за териториално сътрудничество, само ако се обърнат само към една, е, един орган, вече определен от съответната държава членка е, и това да даде възможност да се съкрати процеса на издаване на разрешение за създаване на европейски групи. Също така е важно да има развитие на процеса на национално ниво, има препоръки в тази насока, които ние правим. До сега сме имали известни колебания по отношение на позицията на съвета за изменение на регламента за европейските групи за териториално сътрудничество. Е, все пак е важно да знаем каква е основната позиция на съвета. И ние пък трябва да помислим за делегиране на отговорностите за унези, които вече са създали подобни групи за териториално сътрудничество, за да могат те да разполагат с необходимия административен капацитет. Има известна загриженост от страна на държавите членки, съответните правомощия. Ние обаче не виждаме нещата по този начин. Може би в бъдеще ще водим подобен дебат с съвета, но се надяваме, че ще можем да се справим с тези притеснения, които по-настоящем съществуват по отношение на европейските групи за териториално сътрудничество. Надяваме се от 2014 година това да бъде един е, правен инструмент в действие. Председателката благодаря. Следващия оратор Смолникова. Дякуем пекне за слово. Започваме. Мислим си, че е... Благодаря. Искам да благодаря на господин Зелер за отлично изготвения от него да работен документ. Измененията, които са предложени, са важни за постигането на целите на този регламент, а именно създаването на европейски групи за териториално сътрудничество. Когато предложението беше направено от страна на Европейската комисия, започнахме процес на консултации. Различните участници споделиха своите мнения. Докладчикът представи 23 изменения, които подобряват проекто текста на регламента. Позволете ми да се спе на някои от тези изменения. Първо изменение е много добро. Става дума за дружествата, които да участват, тези, които предлагат услуги от общ економически интерес. Допадаме също и изменение пето. Там се говори за трансграничното сътрудничество. Докладчикът се спря на въпроса в своето въведение. Изменение шесто е малко спорно. Трябва да призная, че когато го прочетох за пръв път, а, имах определени съмнения, но след това, когато поставих това изменение в един по-широк контекст, в а, контекста на бъдещата финансова перспектива, ми се стори приемливо и добро като цяло. Онези, които не са се запознали с него, за тях ще кажа, че това измене, в това изменение се говори за тези групи като всеобща всеобщ инструмент за сътрудничество и те да могат да бъдат финансирани от европейските фондове. Напълно споделям заложеното в изменение 8, както и в останалите изменения, които опростяват или изясняват текста. Проведохме съществени дискусии по 3-4 изменения, но е, бихме искали да ги подкрепим, е, за да може да се опрости текста, да се подобри формулировката и а, този инструмент а, да получи по-широка видимост в а, бъдеще. Следващият а, оратор. Благодаря, госпожа председател. Аз съм а, доволен от доклада и от повечето от а, предложенията, които бяха отразени в него. Приветствам измененията, свързани с упростяването на ДДС, както и всички аспекти, свързани с заетостта. Ще направя допълнителни предложения по-късно. Председателката не знае дали има други желаящи да се изкажат. В такъв случай давам думата на представителя на Европейската комисия. Има ли някой, който иска да вземе отношение? Може би 23 е, изменения не са достатъчни. Дейвид, доколкото разбирам, ще говоря от името на комисията. Разполагате с колкото време искате. Няма да отнема много време. Искам само да подчертая, че комисията високо цени от работата на комисията и особено от разбирането на комисията и на докладчика от нуждата от промяна на регламента. Докладчикът ясно посочи защо сме предложили изменението, затова аз няма да говоря в подкрепа на това, че се налага такова изменение, защото разбирам, че всичко това добре се осъзнава тук. Относно конкретните изменения, ние ги групираме в няколко групи. Има изменения, които според нас изясняват или може би обясняват нещата много по-добре, отколкото ние го направихме преди 12 месеца, когато финализирахме текста. И едно, един пример – е да се споменават публичните дружества. Има промяна в това отношение на базата на съдебната практика, откакто беше предложен проектотекста от комисията. Освен това се посочва, че Комитета на регионите трябва да играе по-голяма роля Комитета на регионите казаха, че са компетентни, както и в състояние да направят това, затова сме в подкрепа на това изменение. Има и други в същата посока. Но има други изменения, които по правни или други а, съображения, свързани с формировката, не могат да бъдат подкрепени от нас защото могат да наложат е, изисквания в други области на европейското а, законодателство. Според мен а, това не трябва да бъде така. Не може да се засягат а, разпоредби, които вече са прияти в други регламенти или директиви на Европейския съюз. Считаме, че някои от предложенията в някои случаи не могат според нас да останат в сегашната им форма, въпреки че може да сме съгласни като цяло с духа им. Но може би някой ще даде допълнителни пояснения. Да, може би да кажете каква е и правната аргументация. Да, ако искате. Да, това е важно за докладчика. Благодаря, госпожо председател. Както каза Дейвид Суит, има някои правни проблеми, свързани с направените предложения. Те могат да бъдат разделени на четири основни групи. Има някои точки от преамблюра, които се позовават на други сфери на политиката, които не са в компетенциите на този регламент. Ние работим в тясно сътрудничество с останалите служби на комисията, Äh, das, das betrifft äh, die äh, Änderungsvorschläge 2 und с тези групи за териториално сътрудничество. Изменения 3, 4 са свързани с определен член, но това има отражение и върху точки от преембюла – Тоест, трябва да се разглеждат съвместно и съответната точка от преамбюла и съответния член. На следващо място 20-то изменение по член 16. Тук не е съвсем ясно какво се предлага, дали става дума за алине или точка. Има и още нещо. Имаме също изменения, свързани с преамбюла и съответния член, които се разминават. Например, в е, изменение 10 се споменава точка от преамбюла, без да се обвързва с е, съответния член. Говори се за платформа за Комитета на регионите – и е стратегията Европа 2020. изменения 20, 21 и 23 и отново съответният точка от приембюла. Има и една четвърта група изменения – тук са включени изменения, които не са съвсем ясни. Например, изменения 8 и 17, в които се говори за възможността европейските групи за териториално сътрудничество да работят с други е, юридически е, личности, да имат е, такава правоспособност. В изменение 9 комисията е направила предложение И се казва, че за определени европейски групи ще се прилага френското законодателство, има списък на дейностите, които могат да упражняват европейските групи за териториално сътрудничество. Голяма част от точките от приембюла трябва да бъдат запазени. Необходимо е да се гарантира яснота за това какви правила са приложими спрямо ЕГТС. Имаме изменение 19 какво се случва, когато ЕГТС имат е, ограничена отговорност. Има подобни ситуации с е, дружества, с е, ограничена отговорност. Търговските партньори са запознати с това. Те знаят, че има такава ограничена отговорност. И Изменение 20. Тук комисията трябва да разговаря с комитета на регионите за платформите и какво точно се случва в тази връзка. Ясно е, че комитета на регионите ще знае какво става с платформата. Комисията се сътрудничи и работя с тях. Изменение 14 В него се говори за това да се публикува информация от ЕГТС, която да се публикува във всички, на всички официални езици, на 23-те официални езика, така че ще е, има публикуване в е, официалното издание на Европейския е, съюз във всички случаи, когато се създава нова европейска група за териториално сътрудничество. Тази информация ще е достъпна на всички официални езици на Европейския съюз. Има някои други аспекти, които могат да се обсъдят допълнително с докладчика. Председателката не знае дали Йоахим иска да отговори на поставените въпроси. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие приемам предложението за допълнителни разговори. Бяха поставени доста въпроси от е, Европейската комисия. Разбира се, ние не сме съгласни с е, е, всички тях. Беше поставен, например, въпроса за политиката за съседство, споразуменията за партньорство. Има области, които според комисията са важни. Възможно е да се включат и други политически сфери. Имаме възможност да се създаде ЕГТС с трета държава. Обикновено става дума за съседни държави на Европейския съюз, които са страни по инструменти за предприсъединителна помощ или за партньорство. Така че има връзка с други политики. Необходимо е да се следва последователен подход. има доста изменения, свързани с платформата ЕГТС. Искахме комисията да бъде конкретно ангажирана, за да се гарантира по-доброто интегриране на ЕГТС в различните секторни политики. Считаме, че това отива по-далеч от въпроса за структурните фондове. Бихме искали да има по-широко сътрудничество на регионално ниво. Очаквам допълнителни разговори по всички тези въпроси и благодаря на Европейската комисия за направеното предложение. Благодаря, казва председателката. Приключваме разискванията по тази точка. Крайният срок е 31 май, както беше обявено 18 май. Сега разполагаме с десетина минути. Доколкото ми е известно, няма промяна в часа на започване на срещата с комисаря Хан. Ако имате други въпроси, които искате да поставите в тези 10 минути, бих предложила да прекратим заседанието за 10 минутки, докато дойде комисаря в 11 часа. В 11 започваме срещата с комисаря. Онези колеги, които не участваха в а, разговора за промяна в проекта за дневен ред. Искам да припомня, че днес след обед в 3 часа ще започнем важно изслушване съвместно с комисията ИТРЕ за връзката между кохезионната политика и Хоризонт 2020. Така че моля всички да дойдете на това изслушване днес след обед. Благодаря. Uh, dear colleagues, I would like to resume our meeting. The commissioner is here. I would like to welcome Commissioner Johannes. Добре дошъл сега на е, комисар Йоханес е, Хан. Е, добре дошъл от името на всички, които присъстват тук и тези, които отсъстват със сигурност по много важни причини. Имаме е, части и половина разговор с е, господин комисаря, който ще поясни много важни за нас неща. За това ви предлагам господин комисар да направите уводното си встъпление и после ще преминем към дискусии. Благодаря. Нека да започна с е, благодарности за поканата. Времето е от ключово значение за нас. Сега е именно времето, в което можем да дискутираме реформата в политиката за сближаване и докъде е стигнала тя. В цяла Европа се води дискусията за мерките за създаване на економически растеж – Ясно е, че структурните фондове могат да бъдат много сериозен елемент и инструмент за създаване на растеж. На срещата на върха това бе подчертано и от господин Барозо, който заяви, че е, трябва да се правят и инвестиции в този смисъл и е, кохезионните фондове са важни за това. Според мен инвестициите за економически растеж и работни места трябва да бъдат целенасочени. Затова е важно първо да мислим кои инструменти трябва да бъдат засилени. Именно от такава гледна точка трябва да дискутираме и политиката за сближаване. Трябва да можем да вземаме бързи, ефективни и ефикасни решения тук и да изпратим ясен сигнал – за това какви средства ще могат да бъдат използвани до 2020 година. Комисията е направила съответните законодателни предложения и много се радвам, че дискусията е конструктивна. Съвета също върви добре в своята работа. Аз е, имах възможност да дискутирам с тях е, за стратегическото програмиране, предварителните условия, мерките за упростяване на законодателството, но дискусиите бяха много конструктивни. Европейската комисия не заема страната на съвета или на парламента, тя е по-скоро посредник между двете институции. И в такъв смисъл Европейската комисия изработва законодателните предложения. Повтарям това, защото се коментира а, начина за преговори на законодателството. В края на кращата съвета и парламента дискутират а, законодателството, комисията само ги подпомага. Определени законодателни текстове се обединяват така наречените котии – и е, след това се започват преговори, като там се очертават е, по-важните или по-основните въпроси. Примерно, е, общата стратегическа рамка бе една такава тема, на която бе отдадено основно значение. Комисията и другите институции имаха различни позиции по тази тема, но в края на краищата ние нямаме разногласия по въпроса, че този инструмент е много необходим и полезен. Е, комисията има желание да влезе в дискусии е, с парламента за приложенията Ние сме наясно, че парламентът отстоява свои позиции, свързани с приложенията и държи да има ясно определени граници в дискусиите по е, приложенията. Опитваме се да постигнем общо съгласие. Преди няколко седмици комисията направи предложение за кодекс за поведение или етичен кодекс при подобни преговори и споразумения. И смятам, че нещо подобно може да бъде много успешно, ако успеем да влезем в едно партньорство, което задължава и двете страни. Комисията има задължението да ангажира всички заинтересувани страни в процеса на обсъждане на законодателството и но е ясно, че е, на ниво съвет е, има разлики между е, участващите страни, когато те са на държавно ниво и когато не са на държавно ниво. Дискутирането на, финансов, на мерки за финансова стабилност и растеж показа ясно, че трябва много по-интензивно да мислим за това как да се разходват средствата по един оптимален начин. Ние обсъждаме тематичните концентрации, но трябва да мислиме и за гъвкавостта трябва също така да отчетем и необходимостта за ефективност. Говориме и по темата устойчив транспорт. Не искаме да се нарушава основния принцип за това да има тематични концентрации, макар че не сме против гъвкавостта но не може да се въвежда елемент на гъвкавост до степен, до която страните членки да правят каквото пожелаят със съответните средства. Трябва да има формулирани цели, трябва да има инвестиции за иновации и една от основните цели на реформата е именно това – политиката за сближаване е много важен фактор за економически растеж, но трябва да се определи в кои области може да се постигне този растеж. Трябва да се вземат съответни решения, трябва да се търсят иновации за дружествата, особено свързани с така наречената зелена економика. Много важен момент е и обучението и специализацията на кадрите. Ако се разширява приложното поле на мерките прекалено много, смятам, че ще се загуби импулса за създаване на растеж на регионално ниво. Мисля, че е много важно да се използват механизмите на структурната политика в общ интерес. Т.е. да се търси това измерение на тази политика, да се засилва и информираността Необходимо е дискусиите да са пределно открити, за да се търси най-добрия начин за действие и то от гледна точка на регионите, за да се посрещнат техните нужди. Също така трябва да се мисли и за целите на стратегия 2020 и целите за създаване на економически растеж, защото в Европа е необходим такъв растеж, необходими са и по-сигурни работни места – и ние трябва да работим съвместно, за да има инвестиционна политика, която и да е и целенасочена, и устойчива. И то политика насочена към отделните региони. Нека да не забравяме това. Това е ключов елемент от нашата политика, който ще ни даде възможност да търсим успех и да излезем от е, кризата. Благодаря, господин комисар. Нека да започна сега, като дам думата първо, както винаги, на докладчиците. Господин Ван Нестелрой. Um, uh, Благодаря. Благодаря, че сте тук, е, господин комисар. Действително времето е много важно и сега е момента да дискутираме. Няма да говоря много, защото знам, че много хора искат да се възползват от възможността да общуваме с вас. Най-важното е да си дадем сметка, че е, политиката за сближаване и всички нейни инструменти могат е, реално да подсилят нашата економика. Могат да допринесат за запазване на околната среда и за интегриране на хората. И първият ми въпрос е, не сме ли твърде е, въздържани в е, това как е, показваме какво се постига с нашите инструменти. Всички, които сме ангажирани тук в преговорите, сме напълно наясно какъв е, е, какви са резултатите от нашите регионални политики. Много често ние стигаме до масата за преговори с мисълта, ама това е просто политика, има толкова неизползвани средства, трябва да търсиме нови начини за работа. Мисля, че парламента и комисията трябва да се изяснят много важния въпрос колко допринася политиката за сближаване, за създаване на растеж и на работни места или за подобряване на околната среда. Този, този тип въпроси трябва да си зададем. Не само за е, Европейския фонд за регионално развитие, но и, фо, и Кохезионния фонд и Социалния фонд. Може би е нужно да се поясни тези въпроси. Второ, неизползваните средства – може ли да излезете с ясно съобщение за това какво се случва. Много хора не разбират е, какво, какви са тези едно М плюс 2, М плюс 3 доклади, които изли... се пишат в е, момент, когато на национално ниво се налагат економии, е много трудно да се обясни, че на европейско ниво искаме повече пари специално и за политиката за сближаване за 2013-2014. Може ли малко по-конкретно да ни кажете нещо по тази тема? Това са първите ми коментари. После, много се радвам на вашите думи, че е, комисията застава зад своите предложения и че не си е, прави оговорки с една или друга институция. Става дума за общият регламент, регламента за общите разпоредби и за датското председателство. Това е много важно. Това означава, че с помощта на комисията ние бихме могли да, да започнем а, преговорите след като гласуваме на 19 юли. А, и, и накрая многогодишната финансова рамка. Изключително важно е да продължи дебата и той да е достатъчно ясен. Да е ясно, че парламента е съзаконодател по целия пакет от законодателни предложения за регламент и да е ясно, че ние няма да се откажем от своите отговорности по определени теми, които са сложени в тези е, кутии за преговори в съвета. Както е, казахте, за нас е много важно да чувстваме подкрепата на комисията, че тя е, действа е, добросъвестно и непредобедено. Това е, което аз имам да коментирам. Благодаря. Äh, Благодаря, Костанца Крео. Има думата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. И сега, като докладчици, ние вече сме ви запознали с е, нашето становище относно регламента. А ако разгледаме онези области, в които искаме да се реализират промени, искам да заявя, че не непременно искаме да се промени цялостната структура. Ясно е, че има конкретни области, където позициите ни се различават. Бих искала да кажа, че наистина високо оценявам предложенията, които се правят по темата. Имам въпрос към вас, господин комисар. Знаете нашите предложения. Знаете как стоят нещата с така наречените преговорни кутии. Интересувам се, как бихте оценили обстановката? Господин Ламбард вече засегна този въпрос за нашите компетентности и правомощия. Има известна неяснота в тази област. Има аспекти, които се дискутират в съвета, които можем да подкрепим. Например, оперативните програми и аспекти свързани с тяхната гъвкавост, разделянето им на две фази на програмен период. Всичко това е много интересно. Мисля, че комисията и парламента вероятно могат да разрешат проблема, който е, се крие в е, етичния кодекс. Е, наистина ще бъде много добре, ако успеем да постигнем това, ще бъдем много доволни. Радваме се, че вие, господин комисар, засегнахте въпроса, свързан с приложенията. Горещо приветстваме този аспект. Освен това, по отношение на общата стратегическа рамка също се водят е, ясни дискусии. Е, въпросите свързани с резерва за изпълнение, предварителната условност, подходите, всичко това са области, където трябва да продължаваме да водим задълбочен дебат. Но някак бях изненадана от едно нещо – е, обръщала съм се към колегите в нашата комисия с въпроса защо в крайна сметка комисията отстоява предложението за споразумения, а не за договори. Ние като държави членки трябва да подчертаем, че регионалните нива трябва да участват в споразуменията. И това е въпрос, който трябва да се уточни. Говорим а, според нас по-скоро за договори, отколкото за споразумения. А, по отношение на многодишната финансова рамка, мога да кажа, че преговорите тук са изключително важни. Instrument in der Hand haben, wo man äh, Entwicklungspolitik und Investitionspolitik äh, betreiben kann. Ähm, das scheint Наистина, фондовете са много важен инструмент за нас, за да можем да реализираме нашата политика във всички тези области. Но също така много е важно какво е отношението на обществеността по този въпрос. Виждаме, че сега вече има осведоменост за е, Факта, е, че разполагаме с инструмент за развитие, нещата бавно се задвижват в тази положителна посока и светлина и парламента би искал да лансира този процес unterstützte, weil die Bedeutung der Kohäsionspolitik. Представям си, че комисията би подкрепила едно подобно предложение. Значимостта на е, политиката за сближаване ще има все по-голямо значение през следващите години, така че е необходимо да направим една модерна реформа в политиката за сближаване и това ще бъде от изключително голяма ценност. Много ще се радвам, ако намерим начин да подобрим и комуникацията между нас. Благодаря ви. Господин Гудманис, благодаря. Ще се опитам да бъда кратък, но ще разделя изказването си на две части. Първо, по отношение сегашната обстановка и връзката и с бъдещето. Проблемът е, че в е, Комисията по бюджети действията също се предвиждат и ние трябва да намерим финансови резерви за следващия период – Проблемът е в това. Средства по сближаване. 5,5% всъщност са по-малко. Какво да правим? Ако изключим uh, Connecting European Facility, инструмента за свързване с, в Европа, в крайна сметка това до какво ще ни доведе? Може би някои държави членки ще попитат дали няма да стигна до минус в бюджетните си таблици, не зная. Трябва да подчертая и да обърна вниманието на господин комисар Хане върху следващите идеи. В края на годината, според господин Левандовски, може би в крайна сметка ще се стигне до 200 милиарда финансовото измерение. И мисля, че членовете в бюджетната комисия, също така и членовете на тази комисия са добре запознати с този проблем. Какво можем да направим? пари по а, тези средства, които са неизразходвани. Какво можем да направим с тях? Някой не, няма да ги а, платим, имаме средства, които не стигат до нас, но в крайна сметка всичко трябва да бъде изплатено а, до край. И мисля, че това е изключително важно, защото когато засягаме N плюс 2, N плюс 3, Реалистично ли е, че няма да има забавяния, просрочване по отношение на съществуващия регламент, а също така и средства 2000-2006 година, които са в Кохезионния фонд днес? Наистина това по подходящ начин и правилно ли се изразходват? Има ли резерв или няма резерв? Защото какво се казва? Може би ще бъде добър, добра възможност да спастим пари 2013 година. Това ще ни даде е, добър резерв, но трябва да подчертаем, че бюджетът е много ограничен. И вие няма да имате възможност, господин комисар, да изплатите тези средства. 5 милиарда дефицит има в момента защото а, а, фактурите се предават от редица държави членки твърде късно. Това е нарушаване на правилата. Трябва много ясно да се подчертае че има идея да има повече резерви в кофизионния фонд. Това трябва да бъде уточнено от вас, обаче много ясно, защото в противен случай ще е, възникне огромно недоразумение. И така е, дискусиите продължават е, за тези средства. Има известен работен документ, но в крайна сметка проблема не е решен. И по въпроса за свързването, ами че тогава може би ще се спрат финансирането. Защо? Защото 16 държави през месец май даже от началото на тази година спряха изплащанията си по отношение на фондовете и по-специално регионалния фонд. Док говорим за ликвидност и какво ще направим по отношение на 2013 година. Трябва ли честно да кажем, че тези плащания са е, справедливи и добре, ако е така, ако те са правомерни, тогава трябва да променим нашите бюджетни разчети, защото противен случай няма да изпълним всичко в програмния период и ще прехвърлим всичко за следващия отвъд 2013 година. И от тук нататък вече стигаме до най-лошия вариант и това ще разруши нашата политика. Сега по втория въпрос, е, вашите предложения. Вие казахте, че вие отстоявате предложенията на комисията. И е, имаме известна информация за преговорните кутии, но тук имаме различни позиции, може би. Защото тук ние разговаряме относно нашите предложения, как да подобрим цялостната картина, как ще се попълнят обаче средствата, как ще, откъде ще дойде средствата. Първо, искам да кажа, че по отношение на екс-анте подхода, предварителния, нашите е, докладчици дават много добро предложение, което да се свържи с освояването на кохезионните средства. Защото нещата не са приключили на този етап. Вече е трудно да се задават е, предварителни условия, защото мога да ви дам доказателства, за държави членки, които са в много сериозна криза 2009-2010 година, имат много добра освояемост. И обратното. Тогава въпросът е, че ако става въпроси за региони, макроекономическите предварителни условия много сериозно могат да накърнят обстановката в някои региони. Затова подкрепям нашата позиция по този въпрос. Не е подходящо времето сега. Ако нямаше кризът, ще да бъде съвсем подходящо защото тогава могат да се наложат ясни предварителни условия. Сега обаче това е много опасно. Има и текст, който е свързан с финансовата стабилност, който обаче дори не е ратифициран. Много е рисковано да се прави такава връзка. Трябва да се започне отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Сега, резерва за изпълнение. Какво още да ви кажа? 5% резерв предлага комисията. Ако не си, не, не си изпълнявам добре нещата, ще получа 5%. А как ще изпълня 95%, ако си не дам окончателния доклад, какво става с тези 5%? Те просто изчезват. Обаче, ако се включат 5% в средата на финансовата перспектива, перспектива тогава държавите и регионите ще се опитат да избегнат този риск и е, ще предложат по-лесни, а не толкова сложни проекти, защото сложните проекти, там някои рискове няма да могат да се овладеят до средата на финансовата перспектива, докато с по-простите, е, по-улекотените, по-опростените проекти нещата няма да стоят така. А в края на а, е, финансовия период няма да стигнем по този начин до, рис, до ръст. Благодаря ви. Благодаря. А сега ще дам думата на вас, господин комисар. Ще се опитам да отговоря накратко. кратко. Можем да ви предоставим информация за изпълнението по структурните фондове за последните години. Един въпрос, който непрекъснато се поставя напоследък е свързан с неосвоените средства. Както знаете, средствата са разпределени обаче и те са за определени бюджетни линии, т.е. липсват свободни средства. Това, което се опитваме да направим, е да променим оперативните програми, за да стане възможно преместването на средства от една програма в друга, така че там, където има неизразходване на всички средства, те да могат да се прехвърлят в други области, които имат недостиг на финансиране. През последните две години има, има програми на стойност повече от 7 милиарда. Те нараснаха на 8 милиарда поради инициативата Барозо, която увеличава Европейския социален фонд. Ще има допълнителни от 5 до 8 милиарда, които ще бъдат разпределени за борба срещу безработицата сред младежите и за подкрепа на малките и средни предприятия. Няма никакви изключени споразумения с съвета. Парламентът може да е сигурен в това. Що се отнася до преговорите между Европейския парламент и съвета, Вашата комисия е част от преговорната структура на Европейския парламент в воденето на преговори с съвета. Аз не съм съвсем запознат с начина по който вие водите преговори от страна на парламента, но комисията по регионално развитие играе своята пълна роля вътре в Европейския парламент. Относно споразуменията за партньорство, идеята на съвета е да се говори за споразумения, но това е, е въпрос, който се предлага от а, съвета. Те настояват да се използва думата на английски agreement, докато комисията предлага contract, въпреки че няма особена разлика а, между двата термина. Според нас обаче contract обхваща всичко, не само отделни елементи. И ние не можем да приемем, например, че елементите, свързани с съдържанието, да не бъдат част от споразумението или от договора. Ако говорим за инвестиционна стратегия, според нас не е възможно да имаме само на хартия стратегия. Преговорите, приемането на същността на стратегията, според нас, трябва да бъдат част от споразумението за партньорство, въпреки че ние предпочитаме да говорим за договор за партньорство. Има известна опасност, клопка. Ако не получим бюджет, и отлагаме плащанията, така се увеличават неизпълнените ангажименти, така наречените РАО от френски. Ние правим това по отношение на държавите членки и разбира се, ние ще поискаме да се поеме ангажимент по сегашния бюджет, е, тъй като в противен случай ще стигнем до ситуацията, която беше описана от вас. Искам съвсем ясно да заявя също, че въпреки, че понякога се използва аргумент от някои държави членки или по-точно от министрите на финансите, за прекъсването или времето представяне, спиране на плащанията и проблемите с ликвидността ако се налага да прекратим временно или а, постоянно плащанията, това е поради някакви проблеми а, в изпълнението, а не поради проблеми свързани с а, ликвидността или паричните потоци. Ние считаме, че след като изтече две трети от периода, трябва да се направи средносрочен преглед. Плащанията трябва да бъдат направени. Запознат съм с вашите а, притеснения за резерва за изпълнение, че това може да съсегне определени държави членки и региони. Именно за това ние се нуждаем от един договор за партньорство, който да обхваща всички аспекти на преговорите, да няма никакви извинения или стратегии за изход, е, да се предлага нещо, което е по-малко амбициозно, отколкото би трябвало. Аз считам, че резерва за изпълнение е необходим стимул за държавите членки, за регионите, за да могат да постигнат те своите цели. Благодаря. Има още двама координатори. Франсуа Алфонси от името на зелените е следващия оратор. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, добър ден. Най-напред искаме да подкрепим вашата твърдост във воденето на преговорите, за да може политиката на сближаване за периода 2014 и 2020 да бъде основен елемент за бъдещата европейска политика. За нас политиката на сближаване е доказателство за справяне по най-добри начин с кризата и за поставяне на масата на, на средства за преодоляване на кризата, за спазване на процедури, които са доказали себе си, като се зачитат местните власти, местните партньори, като се действа амбициозно от името на моята група, но читам, че това сигурно се споделя от останалите групи политиката на сближаване е приоритет в следващата много, много годишна финансова рамка. Вашите предложения, вашите действия като комисар позволиха да се направят доста неща. Документа, който е представен, вече включва въпроси, които сме дискутирали от няколко месеца. Така ще се създадем една нова архитектура с преходните региони. Като цяло считаме, че това е интересно предложение. Въпреки това, тъй като това е момента да се спре на някои елементи, които за нас не са толкова благоприятни, а, като депутат от островен район и останали депутати, които идват от а, тези региони сме с впечатлението, че няма достатъчно разбиране за проблемите на тези региони от страна на комисията. Има проблеми, свързани с поставянето на макроекономически условия за отпускане на помощ. Трябва да се настоява за това да има някаква последователност. Има недостиг на финанси в някои държави, но не бива да се допуска влушаване на ситуацията чрез негъвкаво прилагане. Например, що се отнася до Гърция, виждаме, че могат да се случат много неща. Ние говорим за хоризонт до 2020 година. Междувременно могат да се случат много неща. За това не трябва да поставяме а, такива а, строги а, рамки по отношение на политиката. Необходимо е да може да се а, променя баланса с а, развитието на ситуацията в Европа. Благодаря. Олжи Влашък има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, аз ще започна с това, че много високо ценя вашата откритост и вашият личен ангажимент, включително за развиване на елемента на градско развитие, развитие на градските загони, зони и териториалното инвестиране, включително за градовете, както и договорите за партньорство. Това са основни моменти, според мен, в предложението, но има нужда от някои изяснявания. Примерно тези 5% за градовете. Какви проекти могат да бъдат включени в тези 5% от сумата? Вторият ми въпрос е свързан с подкрепата за малките и средни предприятия. Според мен, ние трябва да разширим това, тази разпоредба, за да се включат и по-големите предприятия. Да, няма компании, които да бъдат изключени защото големи компании, които е, големите компании инвестират в е, научни изследвания, например, и техни подизпълнители са малки и средни предприятия, затова не бива да изключваме големите. Смятам, че трябва да се решава как е, проектът ще допринесе за изпълнение на целите за сближаване и стратегия 2020 а не да се прави разлика между малки и големи предприятия. Също не трябва да мислиме само за непосредствена директна помощ, а трябва да мислим и за развитие на економиката в цялата верига на производството и доставките. Също въпросът за ДДС. Тук е, въпроса опира за многогодишната финансова рамка. Искам да е, поставя и въпроса за развитието на селскостопанските региони. Може ли да коментирате? И накрая Един коментар, ако позволите. Нашата позиция за преговори е по-трудна, защото тези предложения се предполагаше да бъдат подадени от комисията в края на миналата година. Но ние ги получихме едва през март и сега сме затруднени. Надявам се обаче, че ще успеем да се справим с е, закъснението председателката. Сега индивидуални изказвания. Моля, ограничете се до 3 минути.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 да кажа следното. Да, ние искаме в политиката за сближаване да има тематични приоритети. Но, когато разглеждаме текста, предложен за регламент, е, се вижда, че някои инструменти са прекалено стриктно формулирани по отношение на тематичните приоритети. Предложението на комисията създава много трудна ситуация. Мисля, че предложението на съвета е по-добро и ние бихме могли него да подкрепим, защото по този начин много по-лесно ще се получи един интегриран подход. Може ли господин комисаря да коментира дали е, е редно да вървим в тази посока? т.е. да има тематични приоритети и цели, но подходът да е по-интегриран. Така че да се създават и други възможности за усъвместяване и за използване на средствата. Може ли да коментирате? Ja, zu den ähm, Ähm, zur Makrokonditionalität nochmals. Ich meine, wir haben uns hier. Ако се върнем на въпроса за условията за макроекономическо развитие, дискусията продължава вече много дълго време и положението ни показва колко важен е този елемент като евентуална мярка – Според мен почти всички страни членки са засегнати от а, това явление и не става дума само за страните членки на еврозоната. В момента разговаряме с представители на регионите – Защото искаме да направим така, че регламентът, бъдещият регламент да ни даде възможност да решаваме именно подобни проблеми. Естествено, ние сме готови да продължим дискусиите. Благодаря на господин Влашек, че повдигна въпроса за развитието на градските зони. този момент бе повдигнат и в е, дискусиите в съвета от гледна точка на това, което се случва с финансовата ситуация в момента. Този аспект аспект е един от моментите, в които някои от е, представители в съвета намират, че може да се работи, че има потенциал. По отношение цифрата 5%, това е минималната долна граница за интегрирани териториални инвестиции – Градовете естествено формулират свои собствени програми и ги управляват. И това е ключов елемент от общият подход. Формулирани са ред е, мерки и те са различни. Примерно мерки в социалната област, мерки в здравеопазването, тези мерки в определен аспект и в определени области ще създадат и работни места. Предвижда се мерки за подобряване на условията на живеене, енергийна ефективност за сградите, така нататък. Е, публичният транспорт също може да се включи, обществения транспорт. Така че в е, определени е, зони или градове, където има проблеми в някои от тези области или в повече от една от тези области, те могат да бъдат е, обединени. И така стигаме до следващия въпрос дали да бъдат включени големите компании – в е, нашето предложение големите дружества се споменават по отношение на научни изследвания и енергийна е, ефективност. В тези области ние сме готови да ги подкрепим, защото считаме, че това са ключови области. Но, когато става дума за инвестиции, за по-малки предприятия или начинаещ бизнес. Не смятаме, че трябва такива средства да се отделят и за големите дружества. Опитали сме се да изясним този въпрос посредством общата стратегическа рамка – Е, действително имаше забавена в представането на общата стратегическа рамка, защото изготвяме тази рамка за пръв път. И естествено, когато нещо се прави за пръв път, винаги има проблеми с графиците. С помощта на колегите и службите, които се занимаваха с предложението, ние се постарахме да ви представим един достатъчно качествен текст, т.е. наблегнахме на качеството за сметка на е, времето. Надявам се, че е, предложената рамка отговаря на очакванията. Винаги сме, говори да, винаги сме готови да говорим за тези въпроси, да ги обсъждаме. Надявам се, че не проявяваме и прекалена амбиция, защото не е редно в е, е, името на гъвкавостта или под агитата на гъвкавостта да се нахвърлят ред е, и най-различни въпроси, мисля, че трябва да останем концентрирани, да имам известен елемент на гъвкавост за отделните области, при организирането на приоритетите, да речеме устойчив градски транспорт. Това е определено е, е тема, която може да се свърши и с мерките за енергийна ефективност – т.е. може да попадне в общата област на енергийна ефективност. Да, когато коментирате, че трябва да се подсили подхода за използване на различните фондове, смятам, че действително има какво да се направи. Ян Обрихт. Я имам четири питания. Едно по... Господин комисар, имам четири въпроса. Един политически и три специализирани. Първо, за политическия въпрос. Каква е ситуацията по отношение взаимодействието между приятелите на сближаването като политика и приятелите на по-доброто освояване и изразходване на средствата? Как стоят нещата по отношение на това взаимоотношение? Кого подкрепя комисията? От наша гледна точка, двете страни не са в конфликт, защото приятелите на сближаването трябва да се интересуват и от по-доброто освояване. Така че какво мислите вие по този въпрос? Втория въпрос вече технически специализиран. До каква степен липсата на споразумение за финансовия регламент и преговорите по него има въздействие върху законодателната дейност. От ваша гледна точка, фактът, че 56-ти член е още няма споразумение по него, какво въздействие има върху законодателния процес и динамиката на процесите? Още един въпрос. Ще се урязва бюджета и това намаляване ще повлияе на политиката за сближаване. Въпрос, който често задаваме е как да се въведат тези економии. Може би трябва да започнем от инструмента Connecting Europe, що се отнася до политиката за сближаване. Спестяванията там могат да бъдат големи милиарда изглежда никога няма да бъдат спестени. В противен случай, а сега можем да спестим много повече в тези региони за ИКТ. Сега, според мен, това е ясна политическа цел на комисията, но а, някои държави членки мислят, че така могат да бъдат реализирани известни економии. По принцип, аз ще правя подобна препоръдка по отношение на общия регламент относно заличаване на инструмента Connecting Europe изобщо от регламента. И на последно място бих искал да кажа, че по отношение на позицията по-точно вашата позиция, господин комисар, има известно разминаване между позициите или поне това, което ние разбираме под тематична концентрация и онова, което а, тълкуваме като гъвкавост. Председателят Барозо редица случаи е заявявал, че в криза имаме нужда от бърза промяна. Що се отнася до препрограмирането, така че нужни са ни гъвкави инструменти, за да постигнем тази цел. Ако инструментите са гъвкави, те не би трябвало да бъдат закостенели, защото тук вече е, имаме едно противоречие по същество. Или ние заявяваме, че тематичните концентрации като цели изискват по-голяма гъвкавост, що се отнася до методите, които ще бъдат използвани. Един пример. В моя доклад предлагам да се прехвърли транспорта към тематичните концентрации. Защо? Защото би трябвало да ограничаваме емисиите въглероден диоксид и транспорта е важен отрасъл в този смисъл. Следователно, ако ще създаваме наистина работни места, тази цел е толкова важна за нас, че трябва да имаме предвид къде точно ще бъдат създадени тези работни места. Дали те да бъдат само от малките и средни предприятия или и големите компании да участват в създаването на заетост? Или въпросът ми е, е вниманието ни върху заетостта ли е или върху е, подкрепата за малките и средни предприятия? Тук става въпрос за подход, който трябва да бъде избран. Тематичната концентрация, за това сме съгласни, но ако ще трябва да имаме препрограмиране, което да се извършва по един гъвкав начин, тогава държавите членки и бенефициарите, ползвателите трябва да имат по-голям възможност да маневрират, за да постигне тази цел. И тук няма противоречие между приятелите за сближаване, финансови регламенти, економиите и инструмента за Connecting Europe. Благодаря. Господин Бостинаро има думата. Благодаря. Господин комисар, колеги. Не случайно това, което сега ще ви кажа, е в съгласие с казаното от господин Олбрехт. Ние сме от различни политически групи. Но, въпреки това, връщам се отново към дебата, който водим. Има две групи в съвета – приятели на политиката за сближаване и приятелите на доброто освояване на средствата. Но ние бихме искали тези две групи да се слеят и ние говорим на един и същи език в този смисъл. Ние бихме искали да има сериозна подкрепа за политиката за сближаване. Ползите трябва да бъдат осезаеми и постижими за регионите и от тази гледна точка искам да ви кажа, че е трудно да се разбере защо комисията се опитва да играе такава неутрална роля между съвета и парламента, защото очевидно е за мен, че онези, които се борят за политиката за сближаване, те трябва да бъдат не само партньори, но трябва да говорят на същия език, за да могат да убедат съвета в крайна сметка, че е от изключително важно да има заетост, да има развитие, да има ръст, за да можем да преминем от мерките за бюджетна дисциплина и ограничаване към развитие и в този смисъл ние в крайна сметка ще можем да спасим Европа. Бюджетните ограничения могат да убият европейския проект, Европейския съюз. Благодаря за доброто сътрудничество, което поддържаме с вас лично и с Генерална дирекция регионално развитие, когато нашите докладчици подготвят своите документи. Този е, дебат е изключително важен. Но, господин комисар, съгласие с казаното от господин Олбрайт. Как оценявате днес ситуацията? От една страна има хора, които наистина се противопоставят на политиката на сближаване в съвета и това са значими държави членки, доста голям брой, са те – има опозиция и в Европейския парламент, но има хора като мен и като други колеги, които искат политиката за сближаване да бъде успешна, да води до ползи, но и да бъде свързана с нашата философия за сближаване. А не просто да бъде а, някаква политика. Вие може би разбирате, че както и ние повтаряме непрекъснато, искаме да има споразумение между нас и Генерална дирекция движение. Много важно е да говорим общ език и с комисар Калас, но както знаете, комисар Калас ни каза наскоро, че няма да има прехвърляне на 10 милиона или те по никакъв начин е, милиарда, извинявайте, те няма със сигурност е, да окажат въздействие. Но въпросът ми е, или ще се прехвалят от Кохезионния фонд, в моя доклад именно за това става дума, или средствата просто трябва да дойдат от небето. Ама аз не виждам как ще дойдат от небето пари. И въпросът ми е, откъде ще дойдат тези пари? Ще се прехвърлят и от Кохезионния фонд? Ако е това се случи, искаме да се заложи предварителна условност, за, за да може да избегнем а, напрежението. Моля ви, кажете ми как оценявате обстановката. Благодаря. Председателката и последният. Штексейра. Извинете, не знаех дали ме слушате. Dziękuję bardzo. Благодаря много. Господин комисар, да, говорех по телефона, извинявам се. Имам един коментар и три въпроса. Коментарът е следният. Комисията през следващите няколко дни на 2 до 4 юни ще проведе форум за най-отдалечените региони. Предвидени са редица а, прояви и това ще бъде а, кулминацията. Комисията по регионалните въпроси на Европейския парламент прие доклад за най-отдалечените райони и честно казано не сме а, доволни, че Европейската комисия не провежда този форум в момент, когато Европейския парламент не е тук, е в Страсбург, което означава, че няма да можем да присъстваме на форума. Това ни разочарова и всъщност това противоречи на духа на сътрудничество, който винаги е съществувал между Европейския парламент и Европейската комисия. Това на първо място. Сега към конкретните три въпроса, които имам. По Европейския фонд за регионално развитие. Знаете, че конкретният пакет за най-отдалечените райони и северните слабо населени райони е 47%, 1,5 милиона до 2012 950 милиона е следващото предложение. Как ще се гарантира конкурентоспособността и заетостта? Някои от е, най-богатите е, райони в е, Европа ще получат съкръщение до 3% от 55 и 5 милиона на 55 на 2 милиона. Едно от извиненията, което беше представено за тези съкръщения е слабата освояемост по този пакет, защото тогава съфинансирането е максимално 50%, защо не е в съответствие с 85% съфинансиране, както се посочва в Европейския фонд за регионално развитие. Това не мога да го разбера. И третия ми въпрос. Аз внимателно слушах казаното от вас. И вие казахте, че гъвкавостта означава, че държавите членки и регионите могат да правят каквото пожелаят с средствата, но ако го направят, няма да постигнем целите за устойчиво развитие. Съгласен съм с това, но що се отнася до конкретния пакет средства, задължително е да имаме 50% финансиране за автоматични концентрации. Това вече се прави в Фонда за регионално развитие. Що се отнася до помощта за отдалечените райони, как тези 50% се заделят за тематични цели. като това не се отнася за слабо населените северни райони. Защо имаме два различни критерия? Комисаря Хан. Искам да започна с е, бележките, направени от е, господин Олбрихт. На последната среща на съвета ние се опитахме да насочим вниманието към до по-доброто освояване на средствата. Ние се опитваме да хвърлим основи, не виждаме особени разделения по въпроса. Ние сме а, приятели на сближаването и се надяваме, че можем да се постигнат а, да се постигне съгласие за по-ефективното инвестиране на средствата. Не виждаме някакви големи несъответствия. Това е моята позиция. За финансовият регламент тук а, Съществува риск, ако не бъде разрешен конкретния въпрос. Äh, Надявам се, че скоро ще можем да постигнем съгласие по член 56, за да продължим своята работа. За тематичните концентрации – Идеята е, когато имаме един проект, да използваме различни фондове. Имаме някои притеснения. Тези притеснения се отнасят по-скоро до управлението и по какъв начин ще се прилага този подход за финансиране от различни фондове. Връщайки се на тематичните концентрации, искам да кажа, че нашето безпокойство е, че по-добре Преразвитите региони, например по отношение на подобряване на услугите, инвестиции в транспорта. Съществуват някои ограничения за това какво може да бъде финансирано и какви средства са налични. Ясно е, че средствата не са достатъчни за инвестиции, за подобряване на например, мрежата от улици или за изграждане на нови обекти. Затова налагането на ограничения е практически подход. Един генерален директор на голяма международна компания казва, че когато отчита три неща, когато се обсъждат стандари, стандартите. Данъците, квалифицирания персонал а, и правната уредба. 99% от работниците са обхванати от определен регламент. Това се прави в големите фирми, добре е да се прилага и тук. Ние имаме ограничени средства, затова трябва да се фокусираме върху сфери, които са ключови Например, подкрепа за малките и средни предприятия, капацитета им за новаторство и прочие. Друга област е подобряване на енергийната ефективност. В наш интерес е да се окаже подкрепа на по-големите дружества, защото ако може да се подобри енергийната ефективност, се намаляват разходите. Така и двете заинтересовани страни са печеливши, така че това е от интерес на всички. Въпроса за инструмента Connecting Europe, това е действително сложен въпрос и по мое мнение трябва да се обмисли добре предложението. Имаме а, тези 10 милиарда като цифра за кохезионните фондове без ограничения. Това е въпрос, който трябва да се обсъди. Сега към въпроса за най-отдалечените райони. Не съм убеден, че тази конференция ще се проведе в понеделник. и също времено ще има пленарна сесия в Страсбург. Не зная дали също е възможно да присъствам на двете събития, защото аз също трябва да бъда в Страсбург. Що се отнася до Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Там има съкръщение, но ние сме увеличили средствата за сътрудничество за най-отдалечените региони, така че ако направим съпоставка, виждаме, че съкръщенията не са толкова съществени, колкото изглеждат на пръв поглед. Тези 5% са специално заделени средства – и те са за подкрепа на економическата дейност в най-отдалечените райони. Ние искаме тези райони да бъдат економически устойчиви, а това може да бъде постигнато само ако се разшири стопанската им дейност. Понякога има само моноструктури. Ние искаме да разширим а, обхвата на различните стопански дейности. процента е съфинансирането. Благодаря. Илахим Целер има думата. Благодаря, госпожо председател. Да, говорим за растеж. За това говорят всички в Европа в момента, но по-скоро трябва да поговорим как може да се постигне, какви мерки трябва да бъдат приложени. Преди около една година много хора не можеха да обяснят какво представляват структурните и кохезионни фондове. Сега ние ги а, представяме като инструмент а, за постигане на растеж. Така че говорим за растеж, а, говорим за БВП на държавите, как могат да се подобрят те чрез използването на структурни фондове. как сериозното положение в банковия сектор, в сектора на жилищното строителство, като в Испания или автомобилостроението във Франция, изместването на производства. Това са все проблеми. Проблеми има с много дружества и в Германия. А ние сякаш предлагаме, че всички тези въпроси могат да се разрешат а, чрез използването на структурните фондове. Имаме 83 милиарда евро. Комисията по заедостта казва, тези 83 милиарда могат да се използват а, за обучителни програми, за програми, които допринасят за заедостта. Водят се разговори за това какво точно представлява обучението, кой да бъде включен, колко средства ще са необходими. Така че въпросът е какво точно трябва да се прави с структурните фондове. Следва да имаме предвид, е, че следващия програмен период вече в голяма степен е определен. Тези средства в голяма степен е, са заделени за конкретни дейности по различните програми. Ако започнем да използваме средствата е, за други цели, това трябва да бъде одобрено от комисията. Ако искаме да използваме структурните фондове за генериране на растеж, дали ще се прилага по-скоро централизиран подход е, или не. Държавите членки използват този инструмент, за да насърчат растежа в е, стопанските сектори, които считат за важно. Това ли е начина по който ще се процедира? Това би означавало, да се изместим от подхода за който се прилагаше до сега при прилагането на структурните фондове. Ние имаме регламент за структурните фондове, имаме оперативни програми на ниво държави членки. В зависимост от структурата на съответната държава може да се решава въпроса на федерално ниво, като в Германия, предполагам, че това се отнася и за Австрия, има секторни програми и това е предвидено за следващите 7 години, например. Ако искаме да променим тази структура, за да можем да се справяме с кризи, които не можем да планираме, Ние трябва да видим по какъв начин ще можем да реагираме на възникналите ситуации чрез използване на структурните и кохезионни фондове. Трябва да имаме по-стабилни фондове за кризисни ситуации. Не зная как се предвижда да действа всичко това. Дали говорим само за фондове за намеса при кризи, които се заделят по кохезионната политика или това е инструмент, който можем да използваме в помощ на економически по-слабите региони в Европа, както беше в миналото. И да помогнем на економически по-добре развитите региони да не загубят а, а, своята економическа мощ. Благодаря. Списъкът на БВ, затова ви моля да бъдете кратки. Господин Манка. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, за да могат някои райони да растат, те трябва да инвестират повече в инфраструктура. Други региони имат нужда от по-високотехнологични проекти. Аз идвам от е, регион и да ви дам в моята страна, където изготвихме е, проект за развитие на железопътна инфраструктура. Само разработването на проекта отне две години. И Примерно, ако междувременно се случи нещо а, с, с съответната със съответния проект или със съответния път, за който има проект, се е необходимо да се отделят средства за справяне с ситуацията. Но тези средства не са част от общите средства по проекта за изграждане на тази инфраструктура. Защо? Хиляди примери могат да се дадат. След това има много препятствия пред всички, които имат желание да имат достъп до европейски средства. Направена ли е една оценка последните няколко години и какви са, какъв е опита на хората, които кандидатстват е, за средства? Е, вие казвате, че европейското финансиране е много важно за създаване на растеж и финансовата рамка трябва да даде възможност да се определят инструменти и цели, с които да постигнем формулираните цели на стратегия 2020. Действително, това е целта на общата стратегическа рамка, но там трябва да бъдат разгледани и основни, т.е. въпросът е трябва ли в общата стратегическа рамка да се разглеждат и конкретните цели за развитие на регионите, защото в края на краищата регионите са тези, които определят как да постигнат целите на стратегия 2020. За социалния фонд и минималното ниво на финансиране. Смятам, че е, тези минимални нива трябва да отразяват е, нивата на е, развитие на съответните региони. Е, Многогодишната финансова рамка е по-добра референтна точка за политиката за сближаване, отколкото препоръките за отделните страни, защото тези препоръки не винаги е, отразяват приоритетите на страните. Те се променят в края на кращата с времето. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Gracias, комисарио. Следващият оратор, благодаря. Аз имам въпрос, който е много наболял. В моята страна се проведе форум за Европа, който бе отразен много на широко от медиите. И целта беше да се оповести отделянето на 1 милиард средства за развитие на младите хора, защото младите хора в Испания в момента имат огромни проблеми. От а, е, няколко седмици аз работя по тази тема и слушвам млади хора, които се опитват да задвижат проекти по Европейския социален фонд, но искам да чуя и от вас. Примерно, аз се срещнах с експерти, които работят а, с испанските власти. Целта беше да се подобри използването на социалния фонд в Испания. Затова искам да чуя какви са заключенията на тези експерти. Също имахме за цел да се работи по едно решение за предоставяне на еднократна помощ на млади хора. Става дума за малки и средни предприятия или социални инициативи. Но до момента няма никаква информация за тези помощи, е, нито пред нас, нито за съответните организации на места. Добре е да има усилия за създаване и за подпомагане на младите хора, но добре е да има и информация. Господин Матула, благодаря. Няма да повтарям всичко, което бе казано до тук. Един коментар имам. Когато започна кризата, тук в европейските институции ние започнахме да говорим за мерки, за подкрепа, за стимулиране, за упростяване на задълженията към за региони, които са в трудности, които имат проблем за съфинансиране по структурни фондове. Ние все още не сме излезли от кризата, не сме приключили с анализа на кризата, но сега започва да се говори за санкции, за условия за макроекономиката, за економии и така нататък. Но държавите или е, членките или регионите, е, ако не се справят с тези условия, ще загубят средства, но това няма да реши проблема, само ще създаде още по-големи проблеми. Така че как виждате вие връзката между подкрепата, окоръжаването, стимулирането, т.е. това, което идва от е, кохезионните фондове и съответно предлаганите мерки за економии и санкции. И накрая господин Годманис спомена това, нека да кажа аз. Много се интересуваме от повече информация по приложение 2. Проблемът е много спорен. Искаме да чуем какви са подробностите, какво предлага страните членки и така нататък. госпожа Смолкова. Сторим скутъчния във шетком су. Съвсем бърз въпрос, свързан с изказването на господин Целер. Аз съм напълно съгласна с него. Въпросът ми е, господин комисар, не смятате ли, че сега е момента да се създаде законова рамка за гъвкавост? Вие засегнахте въпроса за гъвкавостта и поставихте някои въпросителни. Нека да ви дам а, пример. Когато през 2006 година дискутирахме общата стратегическа рамка, нямахме изобщо представа каква криза ще ни сполети. И в онзи момент бяха приети много важни документи, стратегия 2020 и други, които да бъдат изпълнявани от страните членки с помощта на структурните фондове. Но не всички страни членки насочиха оперативните си е, програми към тези ключови дейности, които всъщност станаха ключови по-късно. И ми се струва, че именно една такава рамка, законодателна рамка за гъвкава ще даде възможност на страните членки да включат работата си по теми, които в последствие са се оказали много наболяли. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря на господин Саля за това, че ни напомни, че няма просто свободни пари, които от някъде ще се появят, за да финансират проектите. Наистина, комисията трябва да предвиди нужните промени. Но, да се върне на последния коментар – който направихте. Да, можем да бъдем гъвкави, можем да откликваме на новите ситуации, когато те възникнат. Както и е, моя предшественик 2010 година постъпя също така мисля, че разполагаме с около 6 милиарда евро, които могат да ни помогнат да финансираме страни, където обстановката е особено тежка. Мисля, че нашата програма може да бъде адаптирана към трудните обстановки. Очевидно в началото на програмния проект ясно заложихме е, какви са целите ни и каква е нашата рамка. Мисля, че всички сме съгласни по това. От друга страна, наистина трябва да разполагаме с е, явна гъвкавост, за да можем да откликнем на неочакваните събития тогава, когато те възникнат. Трябва да продължим да работим по отношение конкурентоспособността ни. Освен това, трябва да създаваме нови работни места, да запазваме съществуващите работни места. Отново трябва да подходим гъвкаво. Основните ни цели са същите. Не съм сигурен дали отговор е в по-централизиран подход, но бихме искали да гарантираме да отразим интересите интересите на европейските граждани и данакоплаци, като възприемем най-резултатния подход, който да даде по-добри резултати, отколкото в изминалите периоди. Мисля, че това може да бъде постигнато на, на регионално ниво, но вероятно бихме могли да контролираме повече процесите, за да може наистина да е, следим за резултатното, рентабилно освояване на средствата на регионално ниво. Необходимо е да продължаваме да развиваме нашите политики в тази област. Не съм сигурен дали структурните фондове могат да се превърнат или да бъдат трансформирани в фондове за намеса при спешни случаи. Необходимо е да разполагаме в фонд, който се занимава с структурни въпроси в държавите членки, за да може да се подобри качеството на живот на гражданите. Такава е била амбицията и в миналото, такава е и нашата цел. започват е, нови инвестиции в инфраструктурата, но държави като Испания и Гърция. Е, очевидно там е има по-големи инвестиции в инфраструктурата. Може би сега също трябва да подходим по този начин. Може би има пренебрегнати аспекти, свързани с стопанската дейност. Трябва да се преразгледат и анализират всички тези аспекти в редица държави членки, в новите държави членки, например, се направиха опит да се изпреварят подобни събития, да се избегнат подобни събития. Някои от тези държави получиха повече средства и тези средства са съответно инвестирани. Имаше предложение за минимални разпределения в зависимост от категорията региони. Становището на комисията е, че е изключително важно да гарантираме минимална сума, която да е инвестирана – Разбира се, ако е възможно да се инвестират повече средства, това би било също добре възможност. Що се отнася до специфичните препоръки за държавите, аз лично не виждам особени противоречия да съществуват. Нашият подход няма да се основава на ежегодни препоръки, а ние тук искаме да анализираме обстановката и да изберем гъвкав подход. Въобще гъвкавостта е ключова дума. Ако възникнат конкретни предизвикателства, трябва да бъдем в състояние да се справим именно с тях. По-нататък, по отношение на коментарите е, и въпросите, които ми бяха зададени, вие споменахте гъвкавост в миналото, но трябва да разграничаваме гъвкавост, която ни дава възможност да приемем всякаква мярка и гъвкавост, която е насочена към реакция при различни обстоятелства. Трябва да не забравяме нашите крайни приоритети, основни приоритети. Винаги трябва да бъде насочено вниманието ни към тях. Що се отнася до въпроса свързан с Испания? Работим с испанското правителство относно кохезионните фондове за 2000-2006 година. Анализираме, за да можем да видим дали е възможно да прехвърлим по-голяма ликвидност към Испания. Тези средства не са непременно обвързани с структурните фондове. Разговарях с министрите на, по финансовите въпроси и економиката на страната. И стигнахме до заключението, че може би ще бъде по-добре тези средства да бъдат използвани през структурните фондове, да бъдат правно обвързващи разпоредбите. Водим разговори с испанското правителство. Надяваме се, че ще можем да стигнем в крайна сметка до конкретни предложения и вероятно ще трябва да модифицираме, да променим програмите. Отново, по отношение на макроекономическото положение – повишаването на данъците като възможност. Да, е, може би това ще бъде интересно от гледна точка на инвестициите и резултатността, която подобна процедура би могла да има. Тези въпроси са тясно обвързани, очевидно. Благодаря ви. Надявам се, че преводачите ще останат още 10 минути с нас. Позволете да ви благодаря. След повече от след около 6 седмици ще да гласуваме в пленарна зала докладите за междуинституционалните споразумения. Изключително важни са всички дебати, които се водят в последните, може би, две години и хода на преговорите. Е, във всеки случай, може би нашата цел е, е, е изказана по малко по-различен начин, но тя е същата като тази, за която вие говорихте. Надявам се, че вие ще подходите конструктивно и в крайна сметка ще можем да проведем успешни преговори. Е, желая ви всичко най-добро по време и на лятната ви почивка. Тогава ще се видим с вас след летните, летните отпуски. А, комисаря, може би ще можем да се видим, макар и не е така официално, и преди летните вакансии. Благодаря на всички, включително и на преводачите. В 3 часа продължаваме.